Good morning, ladies and gentlemen. Добро утро, дами и господа. Моля, заемете местата си, за да може да започнем заседанието на Комисията по регионално развитие. We have a number of members of the Regi Committee, enough to begin our work. Добре дошли на заседанието на нашата комисия. Open the meeting. Обявявам заседанието за открито. Преминаваме към приемането на дневния ред. Има ли някакви възражения? Господин Ван Нилстелрой. Кратък коментар, ако позволите, по точка 5 моята група не разбира за какво става дума. Периферни морски региони. За периферни или за морски региони? Кой ще идва по тази точка? Може ли нещо повече да ни кажете? На следващо място днес тук ще бъде комисаря. Зная, че ако членовете на групите са тук, те имат приоритет при задаването на въпроси. По точка 13 може би можем да я комбинираме с някои от докладите за неофициалния съвет по сближаването. Вие участвахте по тази част от работния документ. Благодаря. Председателката. Добре. Първо по точка 5 от нашия дневен ред. Обсъдихме въпроса с конференцията на преферните морски региони преди няколко месеца и се опитахме е, да поканим техни представители, за да представят своята дейност, но се оказа невъзможно, е, защото имаха прекалено натоварен дневен ред. Ние също и успяхме да вмъкнем тази точка в дневния ред за днес. The, my wish to invite uh, some Искаше ми се да поканим някои а, организации, като тази, например, за да може да чуем и тяхната гледна точка. Това е част от нашите единни усилия да направим по-пастроцветна работата ни в комисията. И така се появи тази точка от дневния. Uh, добре, добре. Поне да е ясно за какво ще говорят, за да може ние да се подготвим. Те ще ни говорят за организацията си, за тематичния подход. Ще видим. Ще видим, да. Ще имаме възможност да ги видим отново, когато пожелаем, ако имаме допълнителни въпроси. Добре, продължаваме нататък. На въпроса ви по точка 13 за... Не, първо за комисаря. Очакваме в 3 часа комисаря Крецо да бъде сред нас. Започваме следобедното заседание с размяна на мнение с госпожа комисаря. Тук пише размяна на мнения, виждате в дневния ред, но ще поступим както обикновено. Ще дадем думата за 10-15 минути за кратко представяне, да ни каже също така нещо за неофициалната среща на съвета на министрите, да ни представи актуалната ситуация по оперативните програми в Генерална дирекция регионално развитие след което ще имаме възможност да задаваме въпроси и разбира се да чуем отговорите. Това са нашите очаквания. Последния път трябваше да си тръгне по-рано госпожа комисаря и а, не можахме да си зададем всички въпроси. Ако присъстваме в началото, можем ли да си зададем въпроса в началото? Имаше а, евродепутати, които пък зададоха въпроси, не бяха удовлетворени от отговора. Добре, добре, казва председателката. Ще попитам а, кой желае да а, поднови въпросите си от преди месец. Ако желаете да задавате нови въпроси, няма проблеми за това. По точка 13 прав сте. Втория документ е документа, който беше представен на неофициалната министерска среща във връзка с ефективността и добавената стойност на политиката на сближаване. Доколкото се спомням, вие упоменахте този документ и поискахте да се включат коментарите на Комисията по регионално развитие. Документа е раздаден на всички членове на парламента, доколкото знам, така че ще чуем представянето и на Европейската комисия съвсем накратко, след което ще имаме възможност да а, обменим мнения. И можем да, да обединим двата работни документа в една точка от дневния ред. Това е по дневния ред. Някакви други въпроси или предложения? Няма. дневния ред се счита за прият. Следващата точка в дневния ред – одобрение от протокол от заседанието от 4 и 5 май 2015 година. Разполагате с предложение за протокола във вашите папки. Предлагам, както обикновено, ако в рамките на това заседание няма възражение, да приемем протокол от заседанието в настоящия му вид. Не виждам някакви коментари или предложения. Трета точка от дневния ред, както обикновено, съобщение на председателя. Аз имам две съобщения. Първото от техническо естество. Бих искал да ви помоля да не забравяте картите си за гласуване днес след обед, защото ще гласуваме три документа и определено ще са ни необходими картите за гласуване за електронното гласуване. Това беше първото ми съобщение. Второто е свързано с неофициалната министерска среща в Рига. Провела се на 9 и 10 юли. Всъщност става дума за две заседания. Аз присъствах и на двете като на второто от тях бях заедно с господин Гуцолино и господин Ван Нистелрой. На първото заседание се обърна внимание на новата политика на сближаване и бе направен обмен на мнения между Европейската комисия, председателството и държавите членки. Обсъдени бяха новите аспекти на политиката на сближаване и начина по който те се възприемаха и прилагаха от държавите членки. Държавите членки трябваше да кажат дали смятат, че новите моменти в политиката на сближаване, като например разширеното прилагане на принципа на условност, засилената роля на финансовите инструменти и упростяването, дали и как тези аспекти се прилагат във всяка една държава членка. Беше направен преглед на всички нови моменти в политиката на сближаване. Те бяха добре приети от държавите членки. Бих казала, че основният интерес на държавите членки е свързан с упростяването. Представителите на Европейската комисия заявиха, че ще организират работна група на високо равнище, която ще се занимава с упростяването на политиката на сближаване. Всички държави членки приветстваха тази идея, въпреки че към този момент не беше ясно как точно ще се организира работната група. Така или иначе, идеята получи подкрепата на държавите членки. Бяха направени и коментари за финансовите инструменти и за а, възможностите, които те отварят за държавите членки Бяха направени коментари във връзка с предварителните условия. За моя изненада не чухме много за европейския семестър. Някак си като че ли нещата не бяха ясни за всички в това отношение. Заседанието на втория ден разгледа дневния ред в областта на градоустройството в някои от държавите членки, в различните държави членки, различни министри отговарят за този момент, така че имаше както министри на градоустройството, така и министри, които работеха по въпросите на сближаването. Всички предложения бяха подкрепени и от председателството и от държавите членки, така че разполагаме с декларация от Рига която секретарят, ако не се лъжа, ви е разпространил, нали така? Да. Та разполагаме с декларацията от Рига, която представлява основа за по-нататъчната ни работа. Следващото председателство, Люксембургското, ще продължи да работи по тези въпроси, както и холандското. Холандското председателство ще финализира работата чрез декларация от Амстердам. Това е графика. Две от председателствата представиха своите планове за политиката на сближаване и градоустройството. Стана ясно, че дневният ред в областта на градоустройството ще бъде неизменна част от дейността и на двете председателства люксембургското и холандското. Новото в дискусиите беше ролята на малките и средни градски региони. Без изненада, латвийското председателство беше подготвило приложение към декларацията, което получи подкрепата на държавите членки. То беше подкрепено включително и от представителите на Люксембург и на Холандия. Ролята на малките и средни е, градски зони е изключително важна. Всички бяха съгласни в това отношение – Затова с оглед на градоустройството е важно да има връзка между малките и средни е, градски зони и големите градове. Това беше основно, основното ни послание. Ще видим как ще се развие по-нататък декларацията от Трига и какви действия ще последват от страна на председателствата. Аз лично направих презентация на работата на нашата комисия по регионално развитие. Представих и нашата позиция по въпроса за градоустройството. Темата е изключително важна за нас. Следим отблизо бъдещите действия в това отношение. Подкрепяме усилията на председателството. подкрепяме идеята за комбиниране на вече съществуващите доклади и доклади. Не ни се иска да се издават нови документи и нови административни структури. Необходимо е да използваме всичко, което вече е направено в това отношение. Мисля, че предложението ни беше добре прието от членовете на съвета. Господин Ван Нистелрой взе думата по време на дискусиите. Ако желаете всъщност, може да вземете думата и да предоставите допълнителна информация, но това е от мен относно неофициалната среща на съвета на министрите по политиката на сближаване и градоустройството. Заповядайте. Е, е, е, very precise. Много конкретна беше информацията, също има и писмени документи, така че е, стъпката, която направихме, беше много голяма. Декларация, е, доклада, декларацията от Рига и сега програмата за резултатите от Амстердам. 2016 май е целта и се надяваме, че ще успеем да участваме. Разбира се, в пленарна а, зала ще се реши това. Моята група доста сериозно ме санкционира, така че винаги по отношение на вода, винаги е трудно. Просто за информация. И ще видим какво ще се случи. Председателката, благодаря. Много ви благодаря. Надявам се, че ще продължим с вече оформилата се традиция да участваме в съседанията на министрите, дори те да не са официални. Просто е важно да знаем къде сме, какви са позициите ни и да имаме яснота и какви са разделенията от другата страна в съвета. Това бяха съобщенията, други нямам. Следващата точка в дневния ред е, е стратегията на Европейския съюз за е, региона на Адриатика и Юнийско море. Европейският съвет от юни 2014 изказа пожелание да се излезе с комуникация от страна на комисията за нова стратегия и план за действие за тези региони. Това е, е третата макрорегионална стратегия, която покрива 8 страни. Половината от тях Хърватия, Гърция, Италия и Словения са членове на Европейския съюз, а другата половина са кандидатки. Албания, Монтенегро и Сърбия. И потенциален статус на кандидати Босна и Херцеговина. Комисията обяви, че ще приеме четвърта макрорегионална стратегия за Алпийския регион този месец. Тя вече е на дневен ред така че е, ще се занимаваме и с нова макрорегионална стратегия, а общата цел на стратегията е да се засилва просперитета през, чрез създаване на работни места и опазване на околната среда. Политиката за кохезия, за сближаване ще има важна роля в е, стратегията за тези региони. И господин Яковчиш на събранието през май е, изложи основните си идеи и сега представя проекто доклада си. 12 на обед, 5 петък 3 юли е срока за подаване на изменения и е, ние ще гласуваме на заседанието си на 17 септември по окончателния доклад. Това са така организационните моменти и давам думата сега на господин Яковчиш да представи доклада. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Искам да благодаря а, за сътрудничеството, с което работихме в последните няколко месеца, след като а, Италианското е, председателство започна с стратегията за Адриатика и Ионийско море. И е, не го казвам от възпитание само, определено смятам, че работихме в много приятелска атмосфера и искам да, говоря, е, да благодаря на господин Томашич и на всички, господин Богович, който не е тук и останалите колеги, с които работих. Те бяха е, с докладчици по стратегията. Започнахме добре работа. Сега представяме един документ, който определено трябва да бъде обсъден, но считам, че като крайен резултат ще излезем с един е, добър текст. Всеки може да подава изменения, 6000 думи е обема на доклада. Знаете колко важен е този регион е, за Европа и каквото е необходимо ще бъде добавено през измен... Е, посредством измененията. 3 юли, както каза госпожа председателката, е срока за измененията. Дами и господа, много е сложен доклада, защото тук става дума за четири страни членки на Европейския съюз и четири, които не са членки. И една страна кандидатка. Тоест, обединяват се страни от един регион, който преди 20 години бе жертва на война. Политическите, економически и социални проблеми продължават като последица от е, случилото се там. Хърватия, Словения, Гърция и Италия са съседи в Европейския съюз и те винаги са имали отношение към развитието на този регион. Политическата рамка, която се създава, има за цел да придаде да даде тласък, економически тласък на тази област посредством вече съществуващи механизми. Затова и доклада е разделен, както се каза в началото, на четири раздела. Зелена, син, извинявайте, растеж, взаимовръзка между регионите, качество на околната среда е третото и устойчив и конкурентноспособен туризъм е четвъртия раздел. Тези е, компоненти, е, някои от тях са доста нови и нямат пряка връзка с предложенията на комисията, но са много близки до тях. Освен това, може да се търси много значително взаимодействие, синергии между отделните компоненти на стратегията. Аз смятам, че ние ще успеем да засилим ефекта на доклада и ще постигнем съгласие по него. Нека да подчертая два основни момента. Не искам да изчитам целия текст но ако реално искаме да помогнем на страните, които още не са членове на Европейския съюз, но имат връзки с нас и е, с Световната банка, а и с Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка може да отпуска е, за кредити и средства за проекти. Черна гора, например, иска да изнася енергоносители по кабел, по подводен кабел. Много достоен за уважение проект. Друго. Според мен Европейският парламент трябва да бъде ангажиран в е, органите, които ще управляват стратегията. Ние до този момент не сме го правили, но бихме искали това да се случи. Смятам, че сме напълни оправдани да поставяме такова изискване. Тоест, може да има наши представители в органите, които управляват е, проекта. Е, един от разделите е, е така наречения син растеж. Крайбрежието на Адриатика и на Йонейско море е, изобилстват от е, ресурси и природни, и човешки. Затова и региона е и е, един от най-красивите в Европа и в света. И аз имам едно известно безпокойство, заради намаляването на рибните запаси в Адриатика, ние следва да възприемем примера на приятелите ни от Балтика и да защитим всички видове риби в Адриатическо и Ионийско море. Друго нещо, което искам да подчертая е, че в Адриатика все още има много добра индустрия на корабостроене. Строят се е, туристически, големите туристически крузери. Индустрията дава работна места на хиляди, но също така и е свързана с е, подизпълнители в целия Европейски съюз, фирми, които доставят компонентите за това строителство. Съответния отрасъл използва много иновации и научни изследвания и трябва да бъде подкрепен. Друга тема е взаимосвързаността на региона, която е много важна свързването на транспортните мрежи и на енергийните такива. И в източната и в и западното крайбрежие на Адриатика тези неща имат много голямо значение. Коридорите на транспортните мрежи трябва да бъдат свързани с другите европейски е, транспортни мрежи. В Танап бе, е, бяха разкрити мощности, които дават възможност от Азербайджан да се пренася газ към Албания и оттам в макрорегиона Гърция, Албания. Става дума за Танап и ТАП. Терминала за втечнен природен газ се изгражда в момента в Харватия е, и той също е важен компонент от стратегията. Огромният потенциал на водните електрически централи в Босна, Херцеговина и Черна гора, Сърбия е, трябва да бъде използван, защото ние имаме сериозни проблеми с енергетиката. Е, водните електроцентрали използват възобновяем източник на енергия и трябва да подкрепяме едно подобно развитие. Защитата на околната среда, това също е важна тема. Опитвам се да включа някои е, предложения, които ми бяха представени. За мен е изключително важно да се продължи с контрола на трансграничното замърсяване, което е изключително високо. Не бива да забравяме това. Второ, в Адриатика се добиват енергоносители, газ и нефт и то на много високо ниво. Има и други проекти за добив на суровини, но няма е, обща координираност на действията между отделните страни в смисъл да се създаде един регионален център за предотвратяване на инциденти. Предлагам това като собствена инициатива. Аз бях управител на провинция Истрия и винаги сме си сътрудничили добре с Италия в превенциите и намесата при инциденти като един център за превенция на инциденти би било много добро допълнение към целият проект. Споменава се и е, други проблеми е, в е, доклада, примерно вредители, които в момента са проблем за селското стопанство и могат да нанесат дългосрочни щети. Не бива да забравяме и, че в този регион има и много обекти е, от културното наследство на е, ЮНЕСКО. Гърция и Рим с, имат огромен принос към световното културно наследство и дават възможности за развитие на туризъм. Затова предлагам да се из, изготви едно пространно проучване за потенциала е, на използване на културното наследство като част от стратегията. Защото според мен е, туристите, които са готови да посетят е, този регион, са различни по отношение на това от какво се интересуват. Но Културното наследство определено е обединяващ фактор. туризмът е, като че ли не отчита достат, в достатъчна степен културното наследство. Имаме също така и много привлекателни острови, селски области – и техния потенциал трябва да бъде използван максимално. И накрая благодаря на всички за сътрудничеството. Очаквам с нетърпение предстоящата дискусия. Ще огледаме измененията, ще потърсим компромисни текстове и през септември ще гласуваме. Благодаря ви за търпението. Thank you. Thank you, Mr. for your presentation. Благодаря за вашата презентация, господин Яковчич. Някой от докладчиците в сянка иска ли да вземе думата да започнем дискусията? Господин Фриде. Госпожа Фриде. Благодаря. И аз имам забележки. Първо искам да благодаря на докладчика, за интересния доклад, който ни представи. Благодаря също и за този ангажимент, който е поел през изминалите седмици и който ни води до този доклад и до тази стратегия за региона. В момента сме в фаза на координация с нашите партньори в региона и ще трябва да преминем от амбиция към действие. Обедена съм, че е, това е най-тежката част, но едновременно с това е наша задача, за да може стратегията да действа е, ефективно. Този доклад трябва да уточни това, което трябва да изградим. Имаме нужда от истинско управление, от координация, която да бъде един вид а, а, нежна институция, която да контролира управлението на ресурсите в региона. Разбира се, макрорегионалната стратегия и най-вече териториалния подход а, са важни, такъв е и тук случая. И а, не бива да забравяме, както навсякъде, принципа на партньорство и субсидиарност. Но трябва да признаем фундаменталната роля на самият регион. За това имаме нужда от управление на няколко нива и за това имаме нужда от такава стратегия. Достоверността на тази стратегия, доверието в нея ще се оценяват чрез интеграцията на структурните фондове за периода до 2020. Казахме, стратегията няма собствени ресурси, но държавите членки трябва просто да синхронизират своята политика и своето финансиране, за да може стратегията за региона да се включи в европейските програми. И целите на тази стратегия ще бъдат постигнати най-вече посредством тези програми. Има и едни такива хоризонтални въпроси, които не са взети предвид тук. Например, а, нещо, за което не говори докладчика, е именно стълба, по който ще се използват средствата. Това е ключово, ключово значение. Също не може да има стратегия без комуникация, така че трябва а, и то за това да помислим. Трябва да помислим и за видимост на стратегията на национално, на регионално, на местно ниво, т.е. да се информират хората за целите и за постигнатите резултати, иначе няма как да се забележи постигнатото. Трябва също да организираме инициативи, които да включват населението на региона. Да не забравяме тези социални аспекти, добавената стойност от подобна стратегия. Тази стратегия трябва да е обща цел на целият регион и съответно всички действия да вървят в тази насока. Да се гарантира заетост, равни условия за жените и също така и за хората с увреждания. И в областта на туризма ще трябва да се съсредоточим особено върху пречките за които спират туристите за посещенията по различни туристически обекти. Трябва също да говорим за новите малки предприятия, младите предприемачи, защото това е ключов елемент от економиката. И също достъпа до заеми, до кредити. Трябва да улесним този достъп. И също ще бъде добре да предвидим една е, специфика за гражданското общество, което участва в тези проекти. Именно за това е, е много важно да синхронизираме добре работата, целият процес. Макрорегиона не може да поправя целите, определени от комисията в програмата, но може да изгради програми, които да запълнят празнотите в първоначалната стратегия на комисията. И мисля, че само така ще постигнем растеж. И още една малка забележка. И ще работим по този въпрос с докладчика в следващите седмици. Най-важното е този стълб, за който говорих. Трябва да сме повече в контакт с местните организации относно околната среда. Трябва да имаме добра картография на територията, да, се, да има контрол, за да нямаме свръхексплуатация за близките години, да имаме а, мрежа, регионална електрическа мрежа, високоволтова такава, и да се възстановят горите в някои региони. Това е от ключово значение. А също и свързаността на региона. Съгласна съм с докладчика за продължението от север на юг на транспортните коридори и също коридора, който свързва и Италия, Испания и Балканите. Това е Средиземноморския коридор, който трябва да се доразвие. Това също е свързано и с економическия ръст на региона. И трябва да се подпомогне културната и креативна индустрия в региона. Смятам, че има големи очаквания от този макрорегион. Това не е просто инструмент за координиране на политиките по структурните фондове и е възможно този макрорегион да играе двойна роля. От една страна, тъй като имаме ам, и малко пренебрегване на региона в политиката на Европейския съюз, така че може регионалната политика да изиграе ключова роля за стабилизиране на региона и съответно да могат да се е, финансират и под този стълб някои стратегически цели. Това е също част от нашата мисия и смятам, че ще работим добре, за да изградим една такава стратегия за възстановяване на региона. Благодаря. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća. Ovim putem Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя докладчика господин Яковчич за великолепния доклад и за много доброто сътрудничество с другите колеги в подготовката на проекта документа. Адриатическия и Юнийският регион са изправени пред големи предизвикателства, например висок ръст на безработицата, слабо развита транспортна инфраструктура, недостатъчен административен капацитет, много комплексна бюрокрация и екологични катастрофи. Трябва да решим тези проблеми. Трябва активно да включим гражданското общество и частни заинтересовани страни при прилагането на стратегията. Имаме нужда от успешна употреба, ефикасна употреба на ресурсите при управлението на стратегията. Нивото на осведоменост по тези въпроси в региона а, зависи от страните. Четири от тях са членки на Европейския съюз и четири не са. И в този регион с различният опит ние имаме нужда от стратегия, която да се адаптира към спецификата на опита на всяка една от тези държави. Искам да се спра на първия стълб на стратегията. Рибарският сектор. На този етап има много бариери, които спират пълното развитие на аквакултурата и риболовната политика в района. Има ограничен достъп до дадени области, както и трудно издаване на лицензиите фрагментираност и също недостиг до невъзможност да се тегли заем, както и много административни процедури. Синергиите с другите сектори, като туризъм и селско стопанство, могат също да бъдат опростени и да се поддържат чрез различни групи, местни групи за действие, които ще е, подсилят диверсификацията на економиката. Това може да допринесе за запазване на местното население по островите, защото това са много уязвими общности. И другото важно е запазването на традиционното и културно наследство на местните общности. То представлява една добавена стойност за региона и трябва да бъде насърчавано чрез развитието на местни запазени марки е, при продуктите. И имам в заключение един въпрос към представителя на комисията. Възможно ли е липсата на човешки и административен капацитет да накърни развитието на стратегията? Ако отговорът е да, какво да правим? Благодаря. Следващия докладчик сянка, господин Богович, може би. Заповядайте. Благодаря. Извинявайте за закъснението. Току-що се връщам точно от този регион. Е, бях на бизнес конференция на, с сръбски менеджери и за това всъщност закъснях за днешното заседание. Първо, искам да благодаря на докладчика и на екипа му. Господин Яковчич е изготвил един много подробен доклад по този регион. Регионалното развитие е от ключово значение, разбира се. Всички останали области, които са важни, също са споменати в доклада и аз съм сигурен, че колегите от комисията ще представят изменения и възоснова на това съм сигурен, че ще имаме много добър качествен доклад. Както вече казах, посетих този регион, току-що се връщам от там днес. Четири държави в този регион са членове на Европейския съюз и 4 не са. Е един от, едно от най-важните събития в това отношение е, че държавите а, не си вярват достатъчно. Същото въжи и за гражданите на междуделните държави. Това веднага се отразява върху сътрудничеството и координирането. В Балтийският район, виждате, има добро сътрудничество. И за това смятам, че стратегията за Адриатическият регион трябва да установи връзки и контакти между населението на отделните държави. Трябва да се подсили административния капацитет във всички тези държави, така че администрацията, както и всички останали заинтересовани страни, да могат да се справят с предизвикателствата, пред които е справен целият регион. Чухме също и много за организационните аспекти. Държавите членки, разбира се, са на различно организационно ниво от държавите не членки на Европейския съюз. Мисля, че ако те обменят практическа информация и другите държави в региона, които не са членки, ще успеят да развият административния капацитет благодарение на познанието на другите. Също парламентаристите трябва да участват много повече, да се сътрудничат повече с бизнеса и да видим как бихме могли ние да изградим или да участваме в тези структури, съвместни структури. В областта на туризма има голям потенциал, който все още не е развит. Трябва да подсилим текста и в това отношение. Трябва да имаме регионални продукти, които да са свързани с адриатическия туризъм. Туризъм е много важен в това отношение. Но големите градове също могат да бъдат от ключов елемент, ако искаме да популяризираме важни регионални продукти. И пак относно туризма, трябва да подчертаем факта, че Словения и Хърватска са държавите, които имат над 40% от територията им е в Натура 2000. И за това тази територия трябва да бъде защитавана още по-добре и да а, използват този, този кост, този свой кост, това предимство, за да развиват, да се развиват економически в тази насока, използвайки Натура 2000. И когато говорим за туризъм, трябва да подчертаем факта, че туристическият а, сезон е ограничен във времето, не е целогодишен и трябва да се съсредоточим повече върху пролета и есента. Морската дейност също е много важна. Тя е свързана с културното наследство и с традициите на региона. Смятам, че целият риболовен сектор трябва да излезе по-наяве, да бъде по-видим що се отнася до традиционния риболов и до различните рибни продукти. И това трябва да се наблегне в доклада. Относно енергетиката, смятам, че трябва да изградим адекватна инфраструктура. В този регион трябва да започнем да мислим за общ енергиен съюз. Имаме големи проблеми с доставките на газ, ако не се лъжа. И за това искам да се подсилят енергийните връзки. И в този доклад вие говорите за две специфични държави а, с енергиен потенциал. Смятам обаче, че всички държави са равни в това отношение и трябва а, да се гледа на тях като такива. Относно търсенето на петрол в Адриатическо море, смятам, че стратегията трябва да се съсредоточи върху екологично чисти технологии за получаване на енергия. И проблемите с логистиката и с транспорта, морския туризъм, управлението на пристанищата като Риека, Триест и други. Това са големи пристанища в Адриатическо море и това са изходните точки от Европа към а, други континенти и морета. Смятам, че на тях трябва да им се даде голямо значение. И ще се радвам, ако мога да допринеса за бъдеще към този доклад, но смятам, че докладът е много добър и, и определено изтъпва проблемите на този регион. Благодаря. Докладчиците в сянка. Господин Пападимов. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιάκοφτσης. Благодаря. Исках да поздравя господин Яковчич със свършената работа. Много добро сътрудничество имахме. Аз съм докладчик сянка за моята група и Смятам, че с измененията и с компромисните изменения ще постигнем един текст, който ще даде нов тласък на стратегията за сътрудничество в Адриатическия и Юнийският регион. Имаме и един добър положителен пример – Балтийският регион, който успя да изгради великолепно сътрудничество и създаде много положителни синергии, които обслужиха растежа на отделните държави. Преди да започна с моите забележки, нека да спомена първо проблемите на темата. Това е инициативен доклад на Европейския парламент, който иска да тласне напред този регион, защото това е полезно. Всички докладчици в сянка от другите групи подчертаха едно и също нещо. Имаме нужда от сътрудничество и от синергия, за да може да се постигне обща растеж на региона и да използваме възможността за този растеж. Но, както вече казахме, една от трудностите е, че имаме четири държави, които са членове на Европейския съюз и четири, които не са. И, съответно, разликите са големи. Както в административния капацитет, така и в нивото на управление. И има също и много тежко историческо наследство, свързано с недоверие а от друга страна пък нямаме пари, допълнителни пари, за да подсилим тази инициатива. Трябва да използваме съществуващите вече фондове и съществуващите инструменти. Това е голямо предизвикателство за всички тези държави, което значи, че тези държави трябва да седнат заедно и да изградят един списък на приоритетите, за да, се, за да постигнат консенсус къде ще отиват парите. Кои ще са им приоритетите. Ако програмираме повече от това, което можем да финансираме, тогава ще имаме половинчато завършване на всичко. И това няма да обслужва региона. Така както каза господин Яковчич, трябва да се сръточим върху областите, където става ясно, че е, сътрудничеството води до помощ наистина към растежа, както и а, економия от мащаба. Например, транспорта, енергийния сектор, всичко това дава нов живот на растежа. Говорим за един регион, където и държавите членки на Европейския съюз и тези, които не са членки, се сблъскат с големи проблеми. Липсата на ресурси, висок ръст на безработицата, и има проблем не само с развитието на инфраструктурата, но и с нивото на живота на населението. Трябва да дадем на гражданите усещането, че има напредък. И трябва да помогнем на тези, които наистина имат нужда. Европейската инвестиционна банка или фонда Юнкер трябва да подсилят тези усилия, да ги подкрепят, да намерим начин, средства и тук ще се опитам да дам по-конкретно предложение, да можем да се сръточим поне в началото към администрацията администрацията на тази програма, администрирането й. Защото нещата трябва да тръгнат по някакъв начин. И сега няколко забележки. Първо, смятам, че е много добра идея да, из... да поставим, да обявим една европейска година на а, отдалечените планински и островни региони. Това засяга и комисията. Комисията е силно заинтересована. Искам да чуя тяхното мнение. Господин Яковчич е, не е говорил достатъчно за иммиграционните потоци защото точно в Гърция, в Италия са съсредоточени тези миграционни потоци. А това е важна тема и трябва да се говори в доклада. Трябва да се създадат структури за прием на тези мигранти. И това ще трябва да стане с помощта на Европейския съюз. И чрез изменения ще предложа за да имаме едно равновесие в доклада, да напишем целите за економически ръст, но също и за борба с безработицата, най-вече младежката безработица. И тъй като говорим за сътрудничество, което ще, което ще е трудно в началото между 4 държави членки, 4 не членки, мисля, че ако искаме да разширим тази стратегия и това сътрудничество с други държави извън тези 8, ще трябва да го направим много внимателно и предпазливо. Първо ще трябва да изградим първите мерки, първи стъпки и след което малко по малко да каним нови членове, за да избегнем проблеми. Първо трябва да стабилизираме сътрудничеството между 8-те държави няма нужда да бързаме, защото това може и да не доведе до изпълнение на целите в доклада Яковчич. Това са моите забележки. Ще представим изменения и нашето сътрудничество, което беше положително на този етап, ще продължи, надявам се, и за в бъдеще когато ще разглеждаме измененията на всички политически групи и съм а, сигурен, че ще имаме един доклад прият с широко одобрение и който ще е, насърчава другите институции, Европейска инвестиционна банка, комисия и така нататък да бъдат по-внимателни и да подкрепят по-добре тази стратегия. Yours, благодаря ви, господин Склерк. Zahvaljujem, gospođo predsjednice. Prvo bih zahvalio gospodinu Jakovšiću na... Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на господин Яковчич за отличния доклад. Със сигурност внесените от нас изменения ще внесат към него допълнителни подобрения и накрая ще излезем с изключително добър текст. В каква посока бих искал да вървят нашите изменения? Смятам, че трябва да се насочим към координацията в самия регион. разполагаме с добър модел в Балтийския регион и в региона на река Дунав. Тези два модела ни показват как обединението на усилията води до постигането на зададените цели. Относно финансирането и финансовите ресурси. Европейската инвестиционна банка, европейските фондове и плана на Юнкер трябва да бъдат привлечени да дадат своя принос към проекта. Трансграничното сътрудничество също е изключително важно, както и фондовете предназначени за държавите преди тяхното присъединяване. По този начин ще се стигне до синергия и до постигане на заложените в стратегията цели. Вчера присъствахме на заседание, посветено на енергийния съюз. Там се подчерта значението на възобновяемите енергии и на инвестициите от Европейската инвестиционна банка. Смятам, чрез европейск... че чрез Европейската инвестиционна банка много може да се улесни процеса. Изключително важна е целта и на плана на Юнкер. Инвестициите ще ускорят прилагането на стратегията. От основно значение трябва да бъде и следното. Макрорегиона трябва да разполага с необходимия капитал и ресурси. А наличният капитал трябва да бъде запазен чрез стратегията Европа 2020. Един от основните стълбове на тази стратегия е екологосъобразния растеж. Зелената економика трябва да допренесе за развитието на регион. В следващата глава, където се говори за синия растеж – бих искал да кажа, че според мен трябва да се подчертае значението на общата политика в областта на рибарството. Фондовете в тази сфера ще спомогнат за опазването на околната среда и за насърчаването на предприемачеството. Устойчивия риболов трябва да бъде една от основните дейности, също както и екологосъобразното селско стопанство. процента от рибата, потребявана в Европейския съюз, е внесена от държави извън Европейския съюз, което означава, че ние не използваме изцяло ресурсите, с които разполагаме в Европейския съюз. Ресурсите в Адриатическия регион и в региона на Юнийско море. Необходимо е да има синергия между възобновяемите енергии, използването на възобновяеми енергийни източници и здравословната храна. Бреговата ивица е тясно свързана и с сушата, така че тази стратегия ще може да засили сътрудничеството между екологосъобразния и синия растеж. Доста проекти могат да бъдат разработени по отношение на създаването на синергия и намаляването, извинете, увеличаването на възобновяемите енергийни източници. Относно взаимовръзката между регионите. В повечето региони липсва железопътна инфраструктура. В тях няма високоскоростни влакове. И може би това е слабото място на регионите. Сега бих искал да се спра на околната среда. Проблем на регионално равнище е управлението на отпадъците. Средиземноморието разполага с добър пример в това отношение. Барселона, например, разработва изключително разумен проект в рамките на проекта Разумни градове. Да не забравяме и островите. Те са изключително важни. Те се нуждаят много повече от капиталови инвестиции, отколкото останалите региони. Със сигурност сегашните инвестиции са на недостатъчно равнище в островите. У нас има много езера. Например, Охридското, Пресманското езеро. И това са проблемни езера, тъй като те се намират както в държава членка, така и в държава не членка. А те са отличен природен ресурс и са от съществено значение за производството на здравословна храна. Говорим за стимулирането на използването на възобновяеми енергии, но трябва да се осигури по-голяма ефективност на това използване. Втечнения газ се разглежда в рамките на енергийната политика на Европейския съюз. Смятам, че при някои съвместни проекти са включени Харватия и Гърция, например, но не и Албания, защото Албания не е членка на Европейския съюз. Вие упоменахте също така проекти, свързани с сондирането за газ в Юнийско море и Адриатическо море. Същото се отнася и за гръцките брегове, за албанските брегове. Разбира се, е, това сондиране трябва да бъде устойчиво. Да не забравяме и най-уязвимите сектори. Това е тясна връзка с синия растеж. Сондирането на бреговата ивица за газ и петрол също е обещаващо. Господин Томашич упомена липсата на възможности на държавите, които участват в стратегията. Аз смятам, че когато гласуваме директивата, трябва да вземем предвид всички започнали проекти. Правилата на играта трябва да са ясни. Относно централите, не всички е, държави са членки и на енергийната общност, но всички държави трябва да се ангажират в борбата с измененията на климата. За това трябва да има енергиен микс но се нуждаем и от политики, които да гледат в бъдещето, в 2030 година. Затова предлагам да изготвим макростратегия, която да има за цел борбата с климатичните изменения. Необходимо е да създадем и фонд за солидарност, който да обслужва както превантивни цели, така и приспособяването към климатичните изменения. Този фонд може да, за солидарност може да помага и на държавите членки, които изпитват неприятните последствия от климатичните изменения. По отношение на туризма, не ми се иска да се използват различните форми на забавления, които биха искали да а, намират туристите. Туристите са изключително мобилни, когато са на почивка, затова трябва да има повече транспортни връзки. По този начин ще се стигне и до намаляване на въглеродния отпечатък. Адриатическо и Юнийско море има острови. Има много добри проекти за енергийната независимост на островите в този регион. Нека да включим обаче и местните общности. Те трябва да работят по енергийната независимост на островите. В текста сме забравили един важен инструмент за околната среда, а това са националните паркове. Така се вижда как хората всъщност се грижат за околната среда. Благодаря. Благодаря, госпожа Демато. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата за проекто доклада. Аз Наистина се радвам, че тази стратегия е включена, тъй като тя засяга 70 милиона човека и 4 европейски държави. 4 държави членки на Европейския съюз. Тази стратегия си има и своите предимства за Европейския съюз. Взаимосвързаност, околна среда и ам, туризъм това са изключително важни стълбове. Не трябва обаче да се разработват стратегии, които да нямат предвид устойчивото развитие. Необходимо е да не забравяме, и да напомняме на хората отделните специфични проблеми на този макрорегион. Министрите по околна среда приеха оценката на въздействието само преди 5 дни. По отношение на газовия тръбопровод в Адриатическо море бяха издадени и лицензии за продължаване на сондирането, а то ще има огромно влияние върху околната среда и ще увреди рибните запаси. Разбира се, ще се отрази на туризма. Разбира се, че има различни техники за търсенето на изкопаеми горива – Нека а, да направим така, защото за в бъдеще да имаме по-устойчиво сундиране. Да не забравяме какъв е ефекта върху Юнийско море. Ако наистина желаем да насърчаваме някакъв альтернативен модел на развитие в този макрорегион, ако искаме да инвестираме в възобновяеми енергии, тогава трябва да изберем децентрализирания модел, а не централизирания. Не можем да се оплакваме от всичко, което се случи през последните седмици и месеци. Трябва да спрем да се оплакваме и да направим конкретни предложения. В доклада се говори за здравните рискове, които ще се отразят и на селското стопанство. В това отношение също трябва да сме готови да се справим не само на регионално, но и на европейско равнище. Трябва да намерим някакво решение, например екологосъобразното биопроизводството и дребномащабното производство на продукти. Зная, че това не бе поставено в центъра на вашия доклад, но наистина има проекти, които са неприемливи. Предлагам моста Месина да бъде изключен от насоките, защото по мое мнение това е грешка. Трябва да се използва потенциала на региона. Ако направите тази промяна, смятам, че ще имаме добър доклад. Благодаря, госпожа Малетич. Благодаря, за да е, бъде по-бързо, ще говоря на английски. Благодаря на докладчикът за проекто е, доклада. По е, становището благодаря и на докладчиците в сянка за отличните им коментари. Искам да подчертая колко важен е момента на изпълнението на стратегията. И ние трябва да а, е, мислиме и за това каква структура трябва да бъде създадена за изпълнението. Страните членки и комисията трябва да работят и по-бързо и по-усърдно по тази тема. Много така, загрижености имаме, някои от тях по отношение на изпълнението вече е, споменах, също административният капацитет е, бе упоменат тук. Е, много е трудно да се е, дефинират общи цели в страни, които са на различно ниво на развитие, защото те имат различни е, нужди. Така че не е толкова лесно да се постигна на практика и осъществяване на общи цели. Също така няма и стандартен набор от правила и процедури в, отдел... в страните, защото, както казах, те са изключително различни. Би следвало да работим и по това, как да се хармонизират подходите в отделните страни, от, кое... от която разлика се затруднява още повече изпълнението навременно и подходящо изпълнение е, може да се постигне само ако проектите са добре структурирани. И сега казвате, че има, че съществува списък с проекти. Въпросът е дали наистина е така. С, по някои неща има още да се работи, но е добре да се започне с някои проекти. И въпросът е дали с проектите се изпълняват цели, които са важни за макрорегиона или ние все още се придържаме в националния менталитет. Това също трябва да се обсъди. После финансирането. В Европейската комисия в последните няколко а, години се обсъжда и възможността за нови финансови инструменти, как да се намерят различни нови източници за финансиране за предприемачите. Затова и трябва да а, помислим как да се създаде един конкретен а, фонд за проекти в макрорегионите. Примерно, а, както се случва това в Балтийските страни. Те имат един общ фонд, който финансира публично-частни партньорства или проекти, които са публично-частни. Та, може да се използват, разбира се, и средства от кохезионните фондове, но те трябва да се комбинират в един нов финансов инструмент. Изключително важно е да има нещо конкретно. Защото е, е, фонда може да помогне за изпълнение на проектите, но първо трябва да имаме списък с едни добре формулирани проекти. И също така трябва да мислим как да подкрепим едно по-бързо развитие в страни, които, изоста... Е, които са по-малко развити е, и как да формулираме общи политики, които съществуват в страните членки, но в страните, които не са членки на Европейския съюз, не съществуват. Трябва в такъв смисъл да се търси опит и той да се е, прилага на практика. И когато говорим за нов финансов инструмент, следва да се подчертае, че в тези 8 страни разпокъсаността на финансовите пазари е действително гигантска и предприемачите нямат едни и същи възможности. Няма, не съществуват едни и същи възможности за изпълнение на проектите. Разликите са гигантски. Включително с лихвените проценти, с възможността да се използва финансиране за проектите. Много, много пречки съществуват и в страните членки, примерно като Харватия и особено в страните, които не са членки на Европейския съюз. Това не бива да забравяме. Благодаря, казва председателката. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Господин Андрея Мейрейт, ако правилно произнасям името. Заповядайте, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искаме да така, поздравим доклада, доклада изготвен от господин Яковчич и е, сме съгласни с огромната част от неговото съдържание. Три бележки имаме. Първо, В управлението трябва да се включат и националните парламенти, трябва да се подсили връзката с тях. Защо? Защото е, комисията има е, своята важна роля в е, координирането и воденето на стратегията, но страните членки са тези, които ще трябва да вземат решения за основните елементи на стратегията – за да бъдат напълно ангажирани в нея. И в такъв смисъл националните парламенти могат да изиграят сериозна роля за повишаване на информа... информираността за тази стратегия, за привличане на различни политически участници и е, увеличаване на видимостта на тази, тези програми във всяка страна. Също така, националните политики, и планове за инвестиции и програми е, и на страните членки, и на потенциалните кандидатки трябва да бъдат е, преосмислени с оглед на стратегията. По отношение на финансирането трябва да се търсят възможности за, наци... за използване на национални регионални ресурси, заедно, ресурси заедно с е, средствата по оперативните програми които също могат да се използват за подкрепене на обективите на стратегията. Второ, неколцина депутати споменаха административния капацитет. Нека да обърна внимание, че има една е, транснационална програма Адрием, която покрива същата област и тя може да окаже подкрепа на административния капацитет. Ще има пункт за връзка в Словения и 10% от е, общия бюджет на програмата, т.е. около 10 милиона, ще бъдат отделени за административен капацитет и изпълнение на стратегията. Нека също да ви обърна внимание на факта, че всяка страна, участваща в стратегията, има е, отговорността да предостави достатъчни и компетентни административни ресурси за изпълняване на стратегията за Адриатика и Ионийско море. Това е от ключово значение, ако искаме да тя да бъде изпълнявана с е, резултат. Трето, в предходни стратегии, примерно тази за Балтийския регион или за Дунава, съществуваше известно финансиране за е, започване на подготвителни проучвания и за осигуряване на подкрепа за изпълнение на стратегията. бихме оценили много високо, ако Европейския парламент подкрепя и изпълнението на настоящата стратегия по същия начин. Именно в подкрепа на изпълнението и е, за осигуряване на добра почва за селекция на е, предложенията за проекти и последващото им изпълнение. Председателката, благодаря господин Яков, ще искате ли думата за отговор? Yes, okay. Uh... Prije svega hvala vam svima na učišću, bit ću vrlo kratak. E. Благодаря на всички за участието. Съвсем накратко. Искам да благодаря на представителя на комисията, благодаря за оказаното от тях съдействие. Ние се срещахме и с тях. И казано е, казаното току-що е напълно правилно. Надявам се, че е, ще има възможност да осигурим първоначалните средства за започване на изпълнението на стратегията. Искам да благодаря на всички колеги, които работиха с мен по изготвянето на доклада. Госпожа Дамато е, сега е тук. Е, работих много с нея и нейните помощници. Между нас има известни и неголеми разлики, но съм убеден, че в края на крещата ще излезем с един много добър документ. Не следва да забравяме и проблема с миграцията. Той е много съществен. Обсъждал се нееднократно в парламента. Господин Пападемолос тук спомена и това трябва да се включи в е, доклада като съображение. Туризма, околната среда, всичко е, това, което се коментира в залата, има отношение. Не, можех, не мога да спомена всичко, защото съм ограничен в обем до 6000 думи. Смятам, че разликите, които съществуват между нас, не са непреодолими, и съвсем несъществени са и затова призовавам всички, особено докладчетите в сянка, да ми подават изменения, така че да имам ясна представа какви, то, какво точно искате да бъде включено в текста. Mm. И нека да приключа с това, че в уводните си думи споменах, че в пета точка призовавам Европейската инвестиционна банка и комисията да се създадат платформа за инвестиции за стратегията. Не казах конкретно средства, но в Европейската инвестиционна банка може да се създаде една платформа. Можем да го наречем и по друг начин. Защото има много проблеми, свързани с безработицата в страните членки, а и тези, които не са членки. И по тази причина е добре да се мисли как може да се привлекат частни капитали към проектите. Очаквам вашите изменения и се надявам, че ще излезем за добър документ през септември. Председателката да благодаря за дискусията. Петък по обед 13 юли 12 часа е, е срока за изменения. Доклада ще бъде гласуван на нашето заседание през септември. Сега пристъпваме към следващата точка от дневния ред, а именно размяна на мнения конференцията на периферните морски региони в Европа. Тази конференция беше установена през 73-та година и това е едно един тръст, лоби на морските райони. От 28 страни имаме членове и а, членове на Европейския съюз и не такива те имат 6 а, географски базирани комисии, а, между които са Балтийско море, а, Черно море, Третическо море и така нататък. Целта е да се насърчават проекти и сътрудничество между отделните членки на конференцията днес. Ще е, осъществим тази размяна на мнения с господин Енрико Роси, който е председател представител на региона в Тоскана в Италия и Пьер Карлеси, който е също съместник председател на региона Бретан във Франция. Те са тук. Благодаря им за визитата и сега ще ви дам думата на всеки един от вас за кратко изказване. Ще огранича, поне ще се опитам да огранича времето. Ще се радвам да чуя вашите презентации, но така или иначе имаме нужда и от време за коментари и въпроси от депутатите на нашата комисия. Заповядайте, господин Роси. Е, кара президенте, кари европарламентари, сеньори e Благодаря, госпожо председател, дами и господа депутати. Ще ви кажа кого представлявам тук. Всъщност няма да се спирам подробно, защото госпожа председателката направи много добре. CPMR или Конференцията на периферните морски региони. Ние също участвахме, бяхме консултирана страна и при европейските фондове но така или иначе сега ще се справя на два основни елемента, именно специфичните характеристики на регионите, които бяха признати благодаря на нашата дейност и също регионите в преход както и сливането на такива. От 2008 година насам, заради кризата, се получиха още по-големи разлики в регионалното развитие. И а, имаме една центробежна сила, която се получи. Имаше също влияние на кризата върху кохезията, върху сближаването. Това са теми, които са все интересни за Европейския парламент. Тук искам да се спра на шестия доклад за сближаването, както и статистиките на Евростата за брутния вътрешен продукт и брутния регионален продукт. Всичко това беше нашата база за разсъждение върху кохезионната политика на Европейския съюз и решихме, че е, риск рискуваме да подкопаем, ако не вземем предвид проблемите на регионите, ще подкопаем базите на целият европейски проект. Най-големият парадокс тук в кохезионната политика е, че разпределението на фондовете се прави по критерии, които не са свързани с социално-економическата реалност на регионите, а само относно БВП на регионите. Също трябва а, да се спрем и на референтния период, който се използва за изчисляване на структурните фондове. Статистиките в това отношение датират от преди кризата. Нека да вземем конкретен пример. Например, гръцките региони а, познаха едно намаление с 20% намаление на структурните фондове спрямо периода, предишния период и съответно разпределението е неправилно. Ние трябва да се базираме при разпределението на средства на по-голяма гама от критерии, най-вече от актуални статистики. И съм сигурен, че европейските депутати, които работят в пакета за сближаването, биха казали, че разпределението на структурните фондове трябва да проистича от всички преговори, от, свързани с бюджета на Европейския съюз, където обаче Европейския парламент не е участвал директно. Също, ако искаме тази политика на сближаване да оцелее, Европейския парламент ще трябва още от сега винаги да участва в подобен тип преговори за бюджет. Друг важен елемент фондовете по кохезионната политика се разпределят на национална основа. А това е всъщност регионална политика. И е, за да имаме по-ясен и пълен начин на разпределение на тези средства, CPMR създаде една специална работна група, която да разсъждава как, е, а, какъв метод да се използва за разпределене на средствата, както и на сътрудничеството между регионите. В момента сме в началната фаза на, регион, на работата ни, но виждаме вече интересни елементи, по които можем да говорим тук с вас. Можем да ви споделим резултатите. Те така че ще бъдат публикувани тази година. Целите на кохезионната политика са да се намали разликата между развитието на европейските региони. Но с времето тази политика се превърна в една политика, която всъщност служи за пълвен на всички празноти. И стратегия Европа 2020 и всичко останало. И за инструмент за макроекономическа условност в рамките на доброто управление. Ако обаче искаме да направим нещо конкретно, ще трябва да бъдем съгласувани в действията си и ще трябва да увеличим ресурсите, свързани с кохезионната политика и да видим как можем да увеличим целият европейски бюджет. Нека да го заявим ясно. Кохезионната политика трябва да се средоточи върху економическото развитие на регионите, а не може да бъде заложник на макроекономическото управление в Европа. Ако искаме да прилагаме общата рамка, ще накажем всъщност точно регионите. И най-вече тези, където а, кохезионната политика осигурява почти всичкото финансиране. За да се гарантира правилно прилагане на практика, ние трябва да сме а, сигурни, че в средствата от кохезионната политика не се включват в изчисляването на средствата по пакта за стабилност. Имаме нужда от ресурси от около 72 милиона евро на година за 7 години. И трябва да сме сигурни, че можем да освоим тези средства в рамките на кохезионната политика. Нека също да напомня, а, че в Тоскана, но не сме единствените, ние събрахме 82 милиона собствени средства за този период, очаквайки съответно средствата от европейска страна. Това показва, че регионите са убедени, че има смисъл тази кохезионна политика. Економическото развитие на регионите не може да се осъществи, ако кохезионната политика не е в центъра на развитието. Ние сме убедени, че трябва да се наблегне повече и в рамките на стратегията Европа 2020. ЦРП е ЦПРМ винаги е предлагала да даде на регионите по-важна роля при управлението на кохезионната политика и при изпълнението й. И благодарение на Европейския парламент това управление на няколко равнища, както и партньорството, бяха подсилени и включени в управлението на структурните фондове. ЦПМР осъществи едно проучване измежду регионите, за да види тези принципи спазват ли се и разбира се, ако желаете, ще се радваме да можем да споделим с вас резултатите от това проучване. И в момента започваме нов програмен период, който ще продължи до 2020, но бъдещето на кохезионната политика за след 2020 вече се разисква в нашата конференция. Колегата, който е заместник председател на регион Бретан, ще говори и по този въпрос. Благодаря ви за вашата покана. Thank you. Благодаря. Господин Карлекин. Euh, merci, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. Дами и господа депутати, аз съм заместник председател на региона в Бретан и за мен е удоволствие да присъствам на вашето заседание днес. Колегата Роси вече ви изказа някои от нашите политически запитвания по отношение на регионалната политика. Аз бих искал да ви благодаря, госпожо председател, за това, че ни приемате тук сред вас днес. Бих искал да ви благодаря, защото нашата конференция през последните години много работи с членове на Европейския парламент по отношение на преговорите на многогодишната финансова рамка, както и законодателния пакет за сближаването. Водихме някои съвместни битки, както ви напомни господин Роси като например увеличената гъвкавост по отношение на приоритета на инвестициите в Европейския фонд за регионално развитие. Мисля, че това беше изтъкнато и в името на макроекономическата условност. Нашата сила е, се крие в това, че ние можем да изкажем ясно становището на нашите региони, да изпращаме политически послания, които идват от терена. И по този начин привличаме вниманието на европейските институции, в това число и на вас, европейските депутати. Когато говорим за бъдещето на регионалната политика, ние смятаме, че нашето бъдеще това сте вие, членовете на Европейския парламент и в частност членовете на Комисията по регионално развитие. Какъв е нашия опит по отношение на програмите за периода 2014-2020 година? Преди да споделя с вас някои а, наши въпроси в допълнение на тези, които каза господин Роси, Бих искал най-напред да ви представя накратко нашия опит по отношение на прилагането на оперативните програми за периода 2014-2020 година, т.е. текущия период. Конференцията прие политическо решение на 27 февруари тази година по време на заседание на политическото си бюре, бюро. Първото а, послание, което бих искал да изпратя към вас, това е нашата политическа воля. Ние сме ам, делегиран орган на управление, автономен орган на управление, който все пак е посредник. Ние не сме а, избрана институция и сме все пак политическа такава. Имаме политическо виждане, и по отношение на вашето политическо виждане за регионално развитие. Много а, често работим и с Европейската комисия. Европейската комисия, която прави взаимовръзката между законодателството, оперативните програми, партньорствата и така нататък. В рамките на тези трансверсални политики ние а, приканваме Генерална дирекция регионално развитие на Европейската комисия да препотвърди своя ангажимент по отношение на основните насоки, възприяти в Европейската комисия. Конференцията, нашата конференция подчерта трудностите при разгръщането на оперативните програми, които не са винаги пряко свързани с законодателството. Моят регион, Бретан, беше засегнат от един парадокс, а именно европейските институции, които поставят като приоритет цифровизацията от една страна, а от друга страна ние трябваше да направим невъзможното, за да може и къде на нашия регион да бъде вписано в оперативната програма. Нашата конференция работи по отношение на бъдещето на политиката на сближаване за периода след 2020 година. Затова позволете ми в няколкото минути, които ми остават, да споделя с вас някои наши питания. Каква е ролята на регионалната политика? И господин Роси преди малко изтъкна този въпрос – Както знаете, ние, е, благодарение на подкрепата на Европейския парламент, бюджета за регионалната политика за периода 2014-2020 година беше пощаден. Не трябва да забравяме жизнено важната функция на това финансиране за регионите. Ще ви дам за пример е, Бретан, моят регион – около 900 милиона евро идват от европейските фондове за нашия регион. Фонда за развитие на рибарството, за морското дело, за регионално развитие и така нататък. 900 милиона евро в сравнение с общинския бюджет на Бретан. Това е 1,4 милиарда евро. Така че виждате че тук не говорим за някакви, някакво козметично финансиране, напротив, това са жизнено важни средства. Тези средства са част и от нашата дългосрочна стратегия за регионално развитие. От тук възниква въпроса дали политиката на сближаване не получава статут на допълнителна политика – Председателя Юнкер даде своите ориентировъчни линии за бъдещата политика, но в тези ориентировъчни линии никъде не се говори за политиката на сближаване. Затова приканваме за още по-голямо поставяне на акцента върху териториалното, економическото и политическо сближаване на регионите. Това сближаване е упоменато в договор на Европейския съюз. Защо казвам, че политиката на сближаване стана подчинена на други политики и стана просто допълнителна? Това е въпросът ми. Да не забравяме как се зароди политиката на сближаване. Не може да има европейска интеграция без тя да почива на економическо и социално сближаване. Економическо и социално сближаване, което отчита обаче спецификата на регионите. можем да имаме по-просперираща економическа зона и добре функциониращ действащ пазар, ако големите региони са също достатъчно развити. От тук възникват редица питания по отношение на инструментите за финансови инвестиции. От името на конференцията мога само да приветствам факта, че господин Юнкер заяви, че е, трябва да се насърчат инвестициите в Европа. Ние обаче искахме да имаме малко по-амбициозен инвестиционен план. Е, подчертавам в частност работата на господин Ван Нилс Нистелроу а, и неговото сътрудничество с Генерална дирекция регионално развитие по отношение на проекта за регламент. Иска ни се по никакъв начин обаче новия регламент да не заменя сега действащата политика на сближаване. Европейската комисия каза, че ще лансира отново растежа чрез финансови инструменти, но нека да помислим какво означава това. През следващите месеци и години ще трябва да се запитаме какво ще е влиянието на тези инструменти върху регионалното развитие и върху економическото и териториално сближаване. Нашата конференция ни ще бди а, върху тези въпроси, ще следим всичко отблизо и ще бъдем на ваше разположение, за да може заедно с ваша помощ да работим заедно и да намерим отговор на тези въпроси. Ще ви предаваме всякаква информация относно използването на финансовите ресурси. Съвсем накратко, в заключение, няколко думи за бъдещето на политиката на сближаване. Трябва да се защити политиката на сближаване във всички европейски региони. Като асоциация на регионите ние ще ви представим някои инициативи, някои конкретни примери, за да видите ефектите от тази политика на сближаване. До 2016 година ще публикуваме и документ, който ще ви бъде в голяма помощ в това отношение. Нека да напомня и ролята на регионите в политиката на сближаване. Както казах преди малко, ние не сме просто някаква техническа брънка, ние също имаме нашето политическо виждане, което ви предлагаме, за да може политиката на сближаване да бъде по-ефективна. И накрая, това е една политика, която присъства във всички останали на Европейския съюз. Ето защо тази политика не трябва да а, бъде подчинявана на останалите политики. Нека да а, и отредим и подобаващ бюджет. Говорих за финансовите инструменти и няма да се връщам пак на тях. В заключение бих искал да кажа, че економическото, териториално и политическо сближаване а, са взаимосвързани. Да не забравяме териториалното сближаване. За нас в конференцията винаги сме взимали предвид свръхразходите, които са необходими за островите. Това е от мен, госпожо председател. В основни линии всичко, което исках да кажа. Благодаря. Thank you. Thank you very much for this. Благодаря. Благодаря за така различния подход и за много интересните повдигнати въпроси. Сега ще е, обсъдим е, нещата с е, колегите депутати. Заповядайте. Давам думата на първия оратор. Госпожо председател, благодаря. Благодаря и на председателя и заместник, на конференцията и на заместник председателя на провинция Братан. Благодаря, че поставихте такива основни въпроси за политиката на сближаване, които си поставяме и ние и е, на които ще се върна. Благодаря и на господин Къркасин, че изрази безпокойството, което ние също изпитваме за бъдещето на регионалната политика до 2020, след 2020. Искам да кажа, че е, програмата има съществен е, принос е, в кохезионната политика. Конференцията, конференцията на периферните и морски региони е, е именно това, което означава нейното име, т.е. не бива да губиме от поглед факта, че Европейския съюз е една сериозна морска сила. Европа е континент, който е, е най-откъснат е, от останалите континенти, но пък има много съществена е, морска граница. И морето и океаните ще имат много съществена роля в бъдеще, за това е и много важно да подкрепяме конференцията на периферните морски региони, която ще даде възможност на Европейския съюз да провежда една реална политика за морските региони и пристанищата, която да бъде в полза на цяла Европа. И вие действително поставихте ключови, основни въпроси. Именно за това, че регионалната политика се откъсва от основните си цели и си поставяме и въпроса за това докъде и колко може тя да продължава. Тук се засягате въпроси на селско стопанство и на политиката на сближаване. Жан-Клод Юнкер представи своята програма преди да бъде избран за председател на комисията пред евродепутатите и е, не намерих нито един ред там е, за политиката за селско стопанство и много малко, може би само един ред за политиката за сближаване. А, що се отнася до политиката за сближаване или ко- кохезионната политика, тя е именно политиката на а, сътрудничество, на а, и която задължава всички да участват в европейската политика, защото е политика и на сътрудничество, и на споделяне. А регионите от своя страна трябва да дадат своя дял за изпълняването на тези политики. Но какво се случва? В края на кращата се е, сменя тежестта на това, кой трябва да носи основната отговорност всички политики на Европейския съюз не успяват да постигнат целите, които си поставят регионите и по този начин се нанася ущърп на политиката за сближаване като цяло. Именно затова се е, присъединявам към думите, които бяха изказани тук мнението, че трябва целите на кохезионната политика да бъдат застъпени от всички останали политики на Европейския съюз и да се засили ролята на Генерална дирекция регионално развитие в структурите на комисията. Две неща имам да ко- коментирам. Фонда за стратегически инвестиции. Вчера в комисията, економическата комисия и бюджета гласувахме резултатите от триалога. И основните положителни страни на промените там идваха от Европейския парламент, който имаше за цел да възстанови равновесието. За съжаление, не се възприе принципа да се отчита географското метроположение в този фонд. И така ще се окаже, че големите проекти ще са в големите градски зони и е, се боя, че по този начин е, целите на сближаването ще бъдат още повече е, ощетени. Защото не достатъчно развитите региони няма да могат да се конкурират с високо развитите градски зони. Това ни безпокои и за бъдеще, и за нашите планове след 2020 година, а именно, че самото формулиране на понятията център и периферия. В сърцето на Европа още в този момент установяваме зони, които са така в периферията на развитието. И а, благодаря, че също така напомнихте, че Европейския парламент по време на преговорите направи всичко, за да отхвърли макроекономическите условия. Тук отново трябва да помислим защо е необходимо да се налагат подобни макроекономически съображения и критерии на регионалната политика и да отчетем всичко това с съответната тежест на аргументите и да проявим достатъчно гъвкавост, да не налагаме този не толкова добър принцип. Благодаря. Председателката, благодаря. Господин Новаков има думата. Благодаря. Госпожо председател, благодаря за интересният дебат. Когато говорим за тези периферни морски райони в Европа, Нека да споделя своя опит като докладчик по Европейската сметна палата и доклада за вътрешният транс... морски транспорт. Ние повдигнахме този въпрос за транспорта. За всички тези региони една ключова дейност е този транспорт през каналите. И тези транспортни системи са всъщност гръбнака на европейската економика. Именно за това тези региони са важни. Някои от ораторите казаха, че няма достатъчно инвестиции в транспорта, както и няма амбициозен план за действие. Всъщност да има. От 2006 до 2013 има над 1 милиард инвестирани в тези региони точно за да се подобри този транспорт в регионите, но все още имаме много задръстен, така да се каже, т.е. липсва достатъчна координация между регионите и, и за това такива организации като CPMR са много важни ние се блъскваме със следното предизвикателство. Инвестираме много в нашите региони, подобряваме инфраструктурата и само 100 км по-нататък нищо не се случва. А, така че, нека да ви дам един пример. Все едно да имате летище и самолет. Имате летище за самолета да излети, но няма летище или няма място къде да касне. Така че и самолета, и първото летище се оказват ненужни. И тук нещо важно. Според мен координацията, общ подход, особено когато говорим за транспортната инфраструктура и транспортни системи. Защото имате ключово предимство в тези периферни райони периферни за Европа райони. И трябва да подобрим и летищата, и пристанищата. Трябва да се съсредоточим върху тези региони. И тази част от економиката а, никога всъщност ще се увеличава. Все по-голямо търсене на такива услуги ще има. И много други райони вече са го постигнали. Това е моето скромно становище. Смятам, че работим в тясно, трябва да работим в тясно сътрудничество с организации като CPMR. И много усилия са нужни още, за да имаме по-добра кохезионна политика за регионите. Благодаря на господин Новаков. Сега госпожа Ванна. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря също за тази интересна и изчерпателна презентация от страна на ЦПМЕ. И аз съм от Австрия. Така че не съм работила много по оригиналният и морският въпрос, най-вече, простете ми. Но все пак една забележка е, и въпрос. Считам, че наистина е забележително, че не се ограничавате само до 27-те страни членки на Европейския съюз, но и че включвате тук сътрудничеството, континенталното сътрудничество, защото Европа не е само Европейски съюз, въпреки че на моменти го забравяме. И за определено ви свалям шапка за това, че се посвещавате на това сътрудничество с трети държави. Разгледах вашият вебсайт, много пълен, много детайлен, за, където се говори за включваща Европа, за териториално сътрудничество. но Под тези включващи партньорства, вие поставите акцента върху научно-развойната дейност, развитието на селските райони. Какви са делата, които вършите, дейностите, които вършите в момента по социални въпроси, например за създаване на растеж, обучение в тия райони. Смятам, че социалното измерение не може да бъде пренебрегвано, особено когато говорим за целите на стратегията Европа 2020. Така че тук социалният въпрос е много, много важен. И как да намалим, например, бедността или пък да намалим броя на децата, които напускат училище преждевременно. Определено искам да знам повече, защото това са въпроси, от които живо се интересувам. Благодаря сега господин Обрехт. Благодаря, госпожо председател. Не съм изненадан от качеството на презентацията на ЦПМА, защото в документите, които винаги се изготвят от тях, виждаме и винаги знаем, че те лобират не само за определени региони, но и защитават конкретни елементи от кохезионната политика. Ето това е най-интересното. И а, бях наистина изненадан от идеите им. Това не е просто асоциация на обществени власти, това би било много политически орган. Не. А, до някъде да, те са политическо, политически орган, защото виждате, имаме заместни председател, примерно Британ и други. Но те са също и а, място за размисъл, без да си губят а, силното участие на терена. И мисля, че точно така ние трябва да каним важни действащи лица на терена, които имат дума в подобни проучвания. Някои от елементите, които бяха споменати тук от гостите, са много важни. Например, въпроса с БВП. Този въпрос не е нов. Но ето, сега имаме критерии БВП Мислите ли, че това може да се промени и какви ще са последиците, ако а, това се случи за хизионната политика? Защото а, не за всички държави БВП наистина е добър показател, така че може би ще трябва да помислим как да оценяваме, например, по териториално измерение. Такъв беше проблем и с макроекономиката. В някои държави имахме елементи на примирение за това как да се използва пакта за стабилност на национално ниво. Всички тези елементи са много важни и ние трябва да каним тези важни страни на терен, тези важни партньорски организации, които работят на терена. И в този момент е, въпросът ми е каква е вашата позиция относно партньорското споразумение? Това е ключов елемент днес. Това е актуално сега. Не, няма да е актуално след 6 месеца. И от ваша гледна точка, правилно ли е? И дали не закъсняваме с действията за периферните райони? Благодаря ви още веднъж и се надявам, че тук ще виждаме и други такива организации, ще водим конкретни дискусии, които са много важни точно в този момент, защото ситуацията се променя. Сега е важно прилагането на практика, а после за бъдеще ще имаме нова а, кохезионна политика, но изглежда, че то, това бъдеще не е блестящо. Благодаря. Госпожа Бресон. Grazie, eh, innanzitutto mi scuso con... Благодаря. Моля да ме извините за късното ми пристигане. Хванах само края на презентацията, но също ви желая добре дошли. Ние оценяваме вашата работа по темата. И също исках да използвам вашето присъствие, за да ви кажа, че създадохме една междинна група с другите комисии, най-вече за а, крайно отдалечените планински райони, както и островни такива. И вие бихте могли също да допринесете за работата на тези групи. А сега по същността. Исках не само а, да ви кажа какво прави ние тук, но също и да чуя вашето становище. Най-вече заради свършената работа на нашата комисия, а, благодарение на тази работа, най-вероятно ще имаме успех в трилога по плана Юнкер. И позицията на парламента беше да се напомни ясно нуждата от защита за кохезионната политика. Мисля, че тук много се постигна. Ние не искаме по-голяма концентрация, а по-добро взимане предвид на принципа а, на кохезията и на сближаването. И второ, беше предложено да се оттегли от пакта за стабилност не само фонда който може да бъде посветен на първоначалния план, но и фондовете които ще се използват в рамките на националната или териториална платформа. Та за регионите ще се даде възможност да участват пълно благодарение на кохезионната политика в важни проекти в плана Юнкер. И за допълнителните фондове ще бъде възможно да бъдат изключени от пакетната за стабилност. Разбира се, трилог още не е приключил. Ще видим как ще завърши. Но парламента, благодарение на действията на нашата комисия, вече постигна един резултат – който е от голямо значение. Искам също да чуя вашето становище по координацията на регионалната политика и плана Юнкер. Това, което трябва да избягваме е едно светкавично минаване от едното от другото, а по-скоро трябва да помислим за плавно и дългосрочно такова. И съответно координацията с регионалната политика, която е най-важна в това отношение, трябва да търси една помощ, която да продължи в следващата фаза, след 2020, а именно когато а, програмираме регионалните стратегии на Европейския съюз за този период. И, и извинете, ако тези теми вече са били споменати в предишната част, но исках просто да чуя каква е вашата позиция. Thank you very much, Madam Chair. Welcome and thank you for your presentations. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашата презентация смятам, че наистина можем да имаме една добре координирана е, кохезионна политика за в бъдеще, само ако постигнем целите, които е, сме си набелязали в тези стратегически документи. Аз съм силно заинтересована от това, което казахте за страната прилагане на практика. И доколкото разбрах, има много трудности в това отношение, особено за малките инфраструктурни променти, малките инфраструктурни проекти, извинявайте. И а, също най-вероятно имате проблеми и с, например, обществени поръчки, малки и средни предприятия, държавните помощи и много други такива. За нас това е важен елемент, искаме да знаем и а, като институция а, трябва да помислим как да упростим процедурите и да а, подкрепим и да ускорим процеса на прилагане на практика. Споменахте също, че има много предложения за подобряване на ефективността на политиката. Ние искаме конкретни предложения от вашата практика на терена. Така че очакваме ги с нетърпение. Благодаря. Благодаря. И това бяха сега въпросите от нашия комитет. Сега господин Роси, ако желаете да отговорите или просто кратък коментар. Кратък. Sì, voglio, prima di tutto voglio ringraziare per l'attenzione. Благодаря ви. Най-напред бих искал да благодаря за вниманието. Виждам, че това, което казахме, бе чуто, поне отчасти. Просто бих искал да посоча, че съм напълно съгласен с казаното от заместник-председателя. Той се изказа по различни аспекти и аз поделям напълно казаното от него. Всички ние смятаме, че Европа може да бъде и морска сила. Именно за това сме тук. Други казаха, че е важно да има по-редовна връзка между Европейския парламент и регионите. Още повече в контекста на планирането на нова политика на сближаване. Трябва да се отдалечим от националния интерес, когато обсъждаме регионалната политика. Смятам, че Европа се нуждае от прям дебат с регионите. Относно целите на новата политика на сближаване за в бъдеще, бих искал отново да кажа, че ние сме убедени, че трябва да се преразгледа развитието на градовете. Трябва обаче да бъдем внимателни не искаме да се стига до разделяне на градската политика от политиката за селските региони. В противен случай политиката сближаване няма да успее. Тя трябва да постигне по-добър баланс между различните региони. Затова споделям идеята за развитието на градската среда и план с конкретни действия в това отношение. Да не забравяме и по-малките градове, средните градове. Те също са неизменна част от Европа. Важно е и социалното измерение. Ако използваме добре и разумно Европейския социален фонд, ще вземем предвид и социалното измерение. За съжаление обаче много малка част от Европейския социален фонд се използва за а, тази цел. Използват се за обучение, за преквалификация на тези, които търсят работа. А, прекалено много очаквания се влагат а, в този фонд. Неговото действие се затрудни от кризата. Изправени сме пред все повече и повече проблеми. Относно политиките, свързани с плана на Юнкер и регионалните програми, ние оставаме на ваше разположение. Надяваме се на добра координация. Предлагаме ви нашия опит по отношение на координирането на проектите. Мисля, че господин Новаков, ако не се лъжа, говори за Европейския социален фонд и използването му за базовата инфраструктура. Не може да използваме Европейския структурен фонд за по-големи инфраструктури. Именно това е целта на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Не трябва да пилеем усилията си. Необходимо е да ги съсредоточим и да ги комбинираме но ви благодаря за ползотворната дискусия тази сутрин. И аз благодаря за вашето присъствие днес тук. Доста месеци ни отне да организираме нашата среща, но наистина проведохме изключително интересна дискусия и се надявам, че нашето сътрудничество ще продължи и за в бъдеще. Ще имаме нови възможности да обменим мнения отново тук на заседание на Комисията по регионално развитие. Днес имаме поредица от изключително интересни взаимосвързани теми. Така, например, следващата ни тема е представяне на проучване за стратегическа съгласуваност на политиката на сближаване. Може ли един процедурен въпрос, госпожо председател? Нали сте съгласна, че нямаме много време? Господин Руас има Руаш трябва да представи проекто доклада си. Може би да сменим реда на точка 6 и точка 7. Нека първо да обсъдим доклада на господин Руаш, така че той да получи подобаващо е, внимание, тъй като времето тече. Председателката. Ако може да изчакате за секунда и да ме изслушате, щяхте да чуете, че щях да кажа, че ще имаме проучване на тема стратегическа съгласуваност, което е пряко свързано с доклада на господин Руаш. Щях да предложа господин Руаш да си представи доклада и съвместно да обсъдим и двете точки, което ще ни даде възможност да използваме част от информацията в проучването и да включим в представенето на господин Руаш. Това беше моето предложение. Джон Бехтуър и господин Штефан К. А, имат думата за съвсем кратко представяне, за да може някакси да се впишем в графика на работа на комисията ни. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, добро утро. За нас е чудесна тази възможност да представим проучването, но и разбираме е, времевите ограничения. Какъв е контекста за нашето проучване? Ние желаем да има повече стратегическа съгласуваност на политиката на сближаване в сравнение между програмните периоди 2007-2013, 2014-2020 година. Това се подчертава и в доклада на докладчика, който ще ни бъде представен след малко. Целта е развитието на оперативните програми и на споразуменията за партньорство да бъдат по-добре интегрирани и да бъдат съгласувани. Още повече, що се отнася до целите на Европейския съюз за управление. Целта е да има и хармонизация на използваните в различните политики подходи. Идеята да се използват и различни синергии между европейските фондове и инструменти. Въпросът в нашето проучване беше до каква степен това се случва по-настоящем, имайки предвид, а, че ни предстои нов програмен период. Благодаря ти, Джон. Наистина ще се опитам да бъда кратък. Съвсем накратко Ако погледнем европейското равнище и националното равнище, ще видите, че имаме рамка, стратегическа рамка, след което Джон ще направи няколко заключения и препоръки. It doesn't. No, yet no, it works. Um, we looked at. 11 държави членки участваха в проучването. Те представляваха различни системи на управление, централизирани, децентрализирани федерални държави. Имаха различни статути за 2012 година, които придават на местните региони и различен брутен вътрешен продукт на глава от населението. Взехме предвид и различните а, типове програми, които се прилагат. Първото измерение. Европейските стратегически рамки премина се от единна стратегическа премина се от насоки в областта на сближаването към едина стратегическа рамка. В този случай не се включват само структурните фондове и фондовете за сближаване, включват се и фондовете за развитие и за рибарство. Имаме много взаимно допълващи се стратегически рамки. Можем да кажем, че държавите членки приветстваха за стратегическа рамка, но на практика тя не беше толкова релевантна. Стана ясно, че имаше много технически погодби относно постигането на целите по други политики на Европейския съюз. След това обаче стана ясно, че е много по-полезно, отколкото насоките, които известно време бяха играли важна роля на национално равнище. Преминахме от референтна рамка към споразумение за партньорство. Няма да навлизам в подробности. Различен беше опита на държавите членки в това отношение. Имаше различни практики за национална координация, чрез договори, мрежи и така нататък. Принципа на партньорство бе широко използван в различни формати, с различни инструменти и на различни равнища на управление – местно, регионално и национално. Специфичните препоръки по държави изиграха ограничена роля в тази рамка. Тематичната концентрация, следващото измерение. Преминаваме към стратегията Европа 2020. Тук са всъщност основните промени, но тъй като нямаме време, няма да навлизам в подробности, ще може да си прочетете сами. Опита на държавите членки в това отношение беше изключително разнообразен. Всички обаче смятат, че има липса на гъвкавост, тъй като комисията прилага стрикно принципа за тематична концентрация. Основните притеснения бяха свързани с факта, че държавите членки желаят да поддържат и националните си цели, а това не винаги е възможно. Има и специални правила, като например 5 правило, които което държавите членки смятат, че не винаги е полезно. Имаше опасения за начина на разпределение на фондовете по смисъла на тези правила. Не се знаеше дали фондовете можеха да бъдат освоени. Примера беше с нисковъглеродната економика в някои от държавите членки, където не беше постигнат капацитет. И накрая цялостната ефективност. Фондовете не винаги са разпределени по най-ефективния начин. Четвъртото измерение и последното е прилагането на рамката в държавите членки. Основният набор от правила се предоставя от регламента с общите разпоредби. Той обаче не отива твърде далеч, защото специфичните за фондовете регламенти продължават да действат, например този за регионалното развитие. И възникна въпроса дали този регламент с едините разпоредби не осложнява нещата, вместо да ги упростява. Определено сега има по-добро институционално сътрудничество Използват се различни фондове. като те се използват в различна степен от държавите членки. Някои държави членки се опасявах относно последствията от тяхното използване, а други не. Опита на държавите членки бе различен в бе съвсем различен в зависимост от държавите членки. Административният капацитет в повечето от държавите членки е добър. Две основни проблемни области има, които станаха явни и при последния одит и тези проблеми са свързани с операторите на поднационално равнище. Ролята на комисията при стратегическото сближаване се счита за позитивна, но има последователност на становищата и позициите на отделните генерални дирекции на комисията. Заключението си, че трябва да има по-добра вътрешна координация в самата Европейска комисия и да има по-голяма последователност между становищата на отделните генерални дирекции, които участват в преговорите. Сега ще дам думата на колегата. Благодаря за да основните заключения. Първо, Новата рамка и съответния подход е, осигурява едно ясна формулировка на европейските цели и приоритети. Това е положително е, по отношение на създаването на тази обща стратегическа позиция за това къде се намира политиката за сближаване в общата европейска политика страните членки вече има проблеми за това как реагирате е, за посрещане на предизвикателствата пред регионите, за преразпределение на разходването на средства и интересно е дали е, тези е, съображения ще бъдат приложени на практика и как ще се освояват средствата по-дългосрочен проблем, и то след 2020 по-скоро, е безпокойството за това, че е, кохезионната политика се трансформира в тематична такава и губи акцента върху териториалното измерение. Има по-голямо стратегическо интегриране при управлението на средствата и отново Въпросът е дали това ще продължи и след етапа на планиране, но в ред страни членки има структури създадени, което означава, че подхода ще бъде и по-координиран, по-съгласуван. Няма много признаци за опростяване, което е компонентирано тук на ниво бенефициенти, да, но не и за системите за изпълнение. И накрая в слайда ви показваме нашите препоръки. Първо, отново така с поглед към следващия етап – е, е за по-съгласувания подход и по подход на повече сътрудничество между комисията, страните членки и парламента при изготвянето на докладите за техните становища и изготвянето на общата стратегическа рамка в преди започването на следващия програмен период. Това би било много удачно с е, цел успешно стратегическо планиране. Има подобрена координация на ниво комисия, но има какво да се направи по отношение на страните членки защото в, в Генерална дирекция Реджио и Заетос има много подобряване на координацията, но по Генерална дирекция Агри и Мара там има какво да се желае. После, препоръките за Европейския парламент. А, тук ни се струва, че въпроса дали ангажиментите ще бъдат изпълнени на практика в, в, в етапа изпълнение – следва да бъде наблюдаван по-стриктно от вашата комисия. В такъв смисъл препоръчваме да има и повече ко- координация с службите на комисията. Също и в парламента може да има по-тясно координиране между отделните парламентарни комисии с цел да се постигне именно тази стратегическа съгласуваност за разходване на средствата. Председателката, благодаря за бързото и интересно представяне. Нашата комисия поръча това проучване април миналата година и през ноември миналата година решихме да излезем с доклад по собствена инициатива за кохезионната политика – по повод на средносрочния преглед на стратегия Европа 2020. Господин Руеш през март представи своите планове за доклада и е, в момента той ще ни е, представи проекто доклада. Крайният срок за изменения по доклада е 2 юли е, в края на деня 15, 17 часа и след това ще гласуваме на заседанието от 17 септември. Господин Руж, имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Нека да започна с благодарности към вас и колегите, колегата, който настоя да започнем с дебата днес. Е, не можем е, да си отлагаме полетите. За съжаление, ние днес след обед доста е, хора от нас ще трябва да отпътуват. Става дума, представеното изследване ни представи рамка на доклада, който аз ще представя, доклада за кохезионната политика и прегледа на стратегия Европа 2020. За втори път е, обсъждаме доклада и кохезионната политика и искам да потвърдя, че идеите, които представих на първото заседание, съм ги е, застъпил в доклада, застъпих също така и резултатите от дебата и становищата на докладчиците в сянка, както и всички, които се изказаха в предходното обсъждане. Днес е, е, проекто доклада излезе в превод на е, много езици и очаквам вашите изменения и критически бележки. Основната ми цел е просто да представим един доклад, който отчита възможно най-голям брой аспекти и становища на страните. Надявам се, че е, той ще бъде положителен и ще допринесе за все по-голямата сплотеност и съгласуваност в Европейския съюз. Докладът е с ограничен обем, и когато аз представих е, своите гледаща, е, това бяха пет ключови идеи за доклада, ние ги обсъдихме тук. Е, имаше предложения от докладчиците в Сянка и от други колеги. Бяха подадени и много допълнителни предложения, които според мен имаха отношение към темата и аз ги включих. Става дума за прегледа на стратегия Европа 2020 и необходимостта да има съгласуваност с кохезионната политика и програма Хоризонт 2020. Също темата за малките и средни предприятия и ролята им за устойчиво економическо развитие и създаване на заетост, а също така и за това, което се повдигна днеска като въпрос – усилване на управлението на различни нива, т.е. Е, засилване на ролята на регионалните и местни власти, без това да създава допълнителни сложности и бюрокрация, нито пък допълнителни разходи. Обратното е всъщност това, което целим да постигнем. Също трябва да помислиме и за причините, за економическата криза и как тя се отразява. Това трябва да се случи и при преглеждането на стратегия Европа 2020. За е, съответните инструменти е, би следвало да отчитаме стратегическите е, цели, които ще въжат и след извършването на прегледа на стратегия 2020. В е, член 3, и 9 обозначавам тези е, съображения. Говори също и за необходимостта от висококачествена статистика и данни. Статистики съществуват, но те трябва да са по-подробни. Е, трябва ни информация от стратегически ниво над 3 що се отнася до въздействието на кохезионната политика, е, трябва да направим един преглед, защото е, в края на крещата тя вече е съчетана с целите на стратегия 2020 и има съответните тематични цели. Преди, когато първо обсъждахме темата, аз очертах тези пет основни съображения, които се съдържат в доклада все още. Първо, е, ключовата роля на кохезионната политика в е, постигането на практика на целите на стратегия Европа 2020. Второ, това бе коментирано нееднократно днес – Европейския е, фонд за стратегически инвестиции трябва да допълва кохезионните е, фондове и фондовете за структурни е, инвестиции. Също така трябва да се работи на, на управление на много нива посредством партньорства. В такъв смисъл подхода трябва да бъде и смесен от такъв отгоре надолу и отдолу нагоре, за да могат да се използват и е, съществуващите инструменти за управление на различни нива, които е, се намират в отделните страни членки. А, в духа на изказването на колегите от последната дискусия, примерно госпожа Крейл е, коментира, че не следва да затрудняваме различните нива на, употреб... на управление, особено в е, основата на пирамидата. Трябва да се търси упростяване. А, също по тема 11 е, засилване на административния капацитет. После, необходимостта в стратегия 2020 да се застъпва териториалното изменение, да има цели, които да бъдат пригодени за всеки отделен регион – в рамките на цялата стратегия Европа 2020 да има конкретни отделни цели за отделните региони. Защото регионите живеят в различна реалност. Те са различни и следва да имат и различни цели. Тук искам да подчертая, че подобни нюанси трябва да ни позволяват да отчитаме необходим... нуждите на регионите, особено от тези, които са по-слабо населени. Трябва да се отчитат също и чисто физическите черти на територията и економическото и развитие и съответната инфраструктура. Още една мярка за управление на много нива е, според мен, необходимостта да се е, засили интереса и ангажираността на местните власти към е, стратегия 2020. Защото по този начин ще се допринесе по един положителен начин за постигане на целите на стратегията. Също трябва да се поодолеят е, проблемите с забавянето имаше такова в началото на програмния период и бъдещите структурни фондове и дългосрочната стратегия на Европейския съюз след 2020, след настоящата многогодишна рамка, следва да се е, проведе дебат е, по, за това какво ще се случва от тук нататък достатъчно на време, за да не се затруднява планирането. Е, тоест, управлението на много нива трябва да бъде отдачно изпълнявано на практика. А, като допълнителен аргумент искам да подчертая, е, това не се съдържа още в доклада, че през 2019 ще има нова комисия, нов парламент и те ще направят оценка на Европа, е, стратегията за 2020, но ще трябва да приемат и нова стратегия за следващия период – и съответната многогодишна финансова рамка. 2 юли е срока за подаване на изменения. На 17 септември ще гласуваме тези изменения, както е планирано. Междувременно ние ще направим изслушване по темата на 1 юли е, след обед. Ще има представя е, учени и други специалисти, представители на европейските институции на това изслушване. Всички сте поканени и смятам, че там ще има и по-подробни е, обяснения за основните позиции в моя доклад. Очаквам да чуя мненията и на колегите, очаквам измененията ви и смятам, че докладът ще бъде един богат по съдържание доклад. Госпожа Крейл. Госпожа Крейл, благодаря. Благодаря на докладчика. Чухме много интересен доклад, който беше изготвен много задълбочено и съответно имаме какво, имаме храна за размисъл. Също а, Наистина е интересно да видим какво се случи през 2007-2010 относно стратегията Европа 2020. И честно казано, не смятам, че анализа от тогава насам ще бъде толкова добър. Много е сложна ситуацията. Много е трудно да променим нещата, защото а, скоро влезе сила Лисабонски договор, така че не можем да пренапишем устоите, но ние няма да променяме стратегията като цяло. Това ще бъде твърде много, ще допринесе за голямо объркване и нещата ще станат много сложни. Но това, което бихме искали да направим, е да се включат някои елементи е, в доклада, например кохезионната политика или политиката по сближаване. Тя не, няма за цел да прилага на практика стратегията Европа 2020. Не, тя има за цел да гарантира социално, економическо и ам, ам, териториално сближаване. Тя се дава на бедните райони, за да им се даде възможност да наваксат и да настигнат останалите. Така че стратегията Европа 2020 е един вид страничен продукт, да го, така да го наречем, но е нещо съвсем различно. Докладчикът много ясно го каза, засегнали сте го във вашия доклад и се радвам, че го споменахте. Защото се страхувам, че може би ще има а, някои, които желаят да се отърват от кохезионната политика. Нека да внимаваме с подобни тенденции. И нещо друго, не съм сигурен дали наистина така трябва да бъде. В параграф 20, ако правилно чухме, много пъти сме го дискутирали в, тъй като в държавите членки имаме различни конструкции, може и да не е възможно да а, приложим тази практика. Така че нека да не се поддаваме на това желание да въвеждаме а, елементи, които ще изискват огромна бюрокрация. Нека да се въздържаме. И трябва да оставим възможност за нова конструкция, за ново изграждане в регионите, ако е възможно, разбира се, добре, е, но нека да се съобразяваме с регионите но не можем да направим едно универсално решение, което да е задължително за всички региони. Така само ще създадем повече проблеми. И една последна забележка относно най удалечените региони. Радвам се, че сте посветили един параграф и на тях. Разбирам тяхната проблематика, но какво да правим с останалите? специални райони. Като че ли не се говори толкова много за тях. Знаете, че островите си имат специфични проблеми, както и не особено населените райони. Всички те трябва да бъдат засегнати тук, в този доклад. И да видим какво става. Това е един вид междинна оценка на състоянието. Особено когато става въпрос за прилагането на практика. Нека, нека да видим как можем да помогнем и как ще гарантираме, че е, Европа 2020 е, е приложена въз основа на тези идеи. Докладчика говори за концентрация върху основни приоритети. Да, наистина подкрепям тази идея, така трябва да се работи. Но това е нещо, което е много важен сигнал, който изпращаме. Имам, и когато имаме по-малко пари, трябва да сме по-ефикасни и да ги използваме пълноценно, за да постигнем европейските цели. Така че ще представя изменения, за да видя как точно, за да видим как точно ще можем да оправим тази точка. Благодаря. Благодаря, каза председателката. Сега започваме с докладчиците в сянка. Госпожа Крел вече си каза мнението и продължаваме с госпожа Томашич. Да, заповядайте. Благодаря. Искам да поздравя господин Руаш за великолепния доклад и за конкретното предложение, че комисията трябва да вземе предвид тези елементи, когато подготвя междинната оценка на стратегията Европа 2020. разглеждането и подобрението на тази стратегия Европа 2020 е много важна за подобряването на, стра... на конкурентоспособността ни. Това е част от проекта за новото економическо управление, където се иска да се подсили конкурентоспособността и развитието. Основните цели на стратегията Европа 2020 на европейско и национално ниво не винаги са адаптирани към настоящата ситуация и към потенциала на отделните региони в Европейския съюз в някои ситуации. Различните мерки и критерии трябва да бъдат адаптирани, така ще постигнем повече. И за да постигнем нашите приоритети и да имаме едно успешно прилагане на практика, ще бъде добре да изградим така нареченото едно гише т.е. да се рационализират и коригират задачите. Този подход ще ни избегне застъпване, дублиране и ще създаде синергии. Нека да сложа акцента върху подхода и важността на подхода отдолу нагоре. По този начин се взимат предвид регионалните местни характеристики, а не само да се гледат европейските и национални цели местните и регионални власти трябва да използват стратегията в 2020 за един вид мотивация за обмен на добри практики и диалога между местните и регионални е, власти трябва да въведе приоритетите на Европейския съюз и да се подсили по този начин усещането за притежание, т.е. че ние всички участваме в тази стратегия. Благодаря. Sorry, Mr. Ван. А сега господин Ван Минтелбург. Благодаря. Благодаря и поздравления за докладчика. Мисля, че е заслужени са комплиментите, защото като цяло подкрепям напълно този проект доклад, но е, смятам, че има още какво да се направи. Полити... Отдел Б на комисията постига много, според мен, и тук искам да се спра на три основни точки. Първо, Европейския фонд за стратегически инвестиции – и стратегията е Европа 2020 и връзката между тях. Второ, стратегията сама по себе си. И трето, графика и съответно преразглеждането на тази стратегия. А също и многогодишната рамкова програма. Каква е връзката между фондовете? Инвестиционен, струк структурен фонд и също така наречения фонд Юнкер за стратегически инвестиции. И това в рамките на стратегията Европа 2020. Кохезионната политика е най-важният хоризонтален елемент на Европейския съюз и има за цел да а, покрие много интересни регионални цели. Набелязахме си такива цели по стратегията. И трябва да обвържем целите. Господин Юнкер стартира неговият фонд много публично и в параграф 6 се казва, че е, този фонд CFC ще е, допринесе за стратегията Европа 2020. Мисля, че тук трябва да нанесем някои корекции. Ако тук намесим този фонд, малко като че ли ще объркаме хазната. Защото целта от 3% инвестиции може да се окаже непостигната заради въпросния фонд. Така че няма да... Така че трябва да помислим как ще постигнем растежа. Второ, относно стратегията Европа 2020. Докладчика справо казва, че трябва да имаме цели адаптирани за съответния регион. Някой регион може да наблегне на научно-развойната дейност, друг може да наблегне на друго понякога в някой регион може да се наблегне примерно на заедостта и така нататък. Не можем да имаме общи цели за всички региони еднакви. Може ли докладчикът да ни обясни как точно трябва да стане това разпределение? разпределение на целите. И стигам до графика относно кохизионната политика, преразглеждането на стратегията Европа 2020 и ЕФС. И в параграф 12 ни се казва, че разглеждането на тази стратегия Европа 2020 трябва да е ограничено. Съгласен съм. Това, което е важно, е тази процедура да има за цел да помислят за бъдещето след 2020 година. Но това е директно свързано с кохезионната политика и за всички останали инструменти. И в заключение смятам, че трябва да имаме по-добра координация между тези елементи а, и трябва да имаме по-добра европейска политика за борба с климатичните промени, за заедостта и за заедостта и е, за растеж. Благодаря и очаквам с нетърпение съместната работа. И сега господин Пападим. Благодаря, госпожо председател. Наистина трябва да намерим ключовите елементи, цифрите, а не само думите. А пък цифрите показват, че през изминалите няколко години кохезионната политика беше силно отслабена в Европейския съюз. Имаме повече бедност, повече безработица, социално неравенство и, а, и регионално неравенство. И тези два последни критерия се увеличиха. А, това е казано и в петият доклад за кохезионна политика, представен от комисията. Технократите казват, че ако нямаше такава кохезионна политика, ще да има още повече неравенство. Но какво се крие за тези думи? Когато говорим за преразглеждане на стратегията, да кажем направо какво искаме да променим. Защото ние считаме, че трябва да се подсили кохезионната политика и либералите искат многогодишна финансова рамка, но а, имаме нужда от повече ресурси от европейския бюджет за кохезионната политика. Знам, господин Руаш, вие сте португалец. Европа 2020 за вас какво е? Какво е преразглеждането на тази стратегия? Това е всъщност поискано от Лисабонската стратегия, от Лисабонския договор. И средствата, които се отпускат, не ни дават никаква възможност да следваме целите и да ги постигнем помощта за най-бедните семейства, за децата, които напускат училище, за а, намаляване на неравенствата. Това са ни целите. А пък ние нямаме средства да ги постигнем и в крайна сметка това, което правим, променяме целите. Махаме най-амбициозните цели и в крайна сметка си поставяме други не толкова важни. И сега, когато ще се е, обяви оценката на въздействието на стратегията? Постигнали ли сме си целите? Дори на 75%. И дали ще трябва да, подсилим, да усилим нашите усилия, за да постигнем нещо? Или за трети пореден път просто ще прехвърлим целите за следващото десетилетие. Хайде след още 10 години може да ги изпълним. За 2300 трябва да помислим по въпроса и да видим дали настоящата политика на така наречените неолиберални талибани разбира се, то говорим за друг тип религия – а, ще, ще доведе до някъде. О, много ли говоря, госпожо председател? Нещо се повлякох, май. Председателката слуша всички с едно и също внимание, нали? Та, това, което казах, че господин Руаш предприема едно много тежко начинание, но това, което трябва да направим е да сложим пръста в раната и да кажем, ето това е проблема, а не да оставаме тези, които искат да унищожат кохезионната политика, да го направят. Трябва да се обърнем към най-силните, към предприятията и да ги използваме като партньор и ние ще внесем съответните изменения и ще поискаме подсилването на социалното измерение и смятаме, че всички тези цели ще бъдат обект и трябва да бъдат обект на едно и също ангажиране, не само пакта за стабилност. Не можем да наблягаме само на економиката. И ще изразим становището по доклада, в зависимост от това как докладчика ще приеме нашите изменения. Благодаря, госпожа Ван. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя тази презентация. Считам, че имаме много нови елементи, които са полезни за нашата работа за то, защото нямаме време, ще се спра само на един а, последващ въпрос. Принципа на партньорство. Според мен, това е един от новите основни елементи. И смятам, че се налага да проведем една дискусия с всички заинтересовани страни вие говорихте за този принцип на партньорство и въпросът ми е следният. Положителната ви оценка към този принцип прилага ли се за всички е, местни заинтересовани страни, е, гражданското общество, както и другите, или говорите за положителна оценка а, само по процеса по член 5. И на ниво предварителна работа и последваща работа, вие ще продължите да поддържате връзка с всички тези заинтересовани страни. Така че питам се каква е ситуацията. И в отговор на казаното от господин Влаш, много уравновесен текст, можем да го подкрепим, поне за сега. Ако в последствие, както беше казано от другите, текста се промени, ще помислим по позицията си, така е, че искаме да се набляга най-вече на, соци... на местното ниво, локално местно ниво. И да видим кои са инвестициите, евентуалните инвестиции в времена на криза. И също трябва да не забравяме целите по стратегията Европа 2020. Така че трябва да подсилим тези ценности и да сме сигурни, че на ниво региони ще имаме цели, които ще съответстват нашия бюджет, както и на възможностите ни за действие. И ако прехвърлим някой от задачите, по стратегията Европа 2020 към регионите, трябва да им осигурим средства. И тази формулировка за собствени цели на регионите по Европа 2020 според мен е неправилна. И а, това, което липсва е политическата воля за постигане на целите, както и е, липса на бюджетни средства така че трябва да подсилим местните звена и по този начин ще могат те да помогнат за постигане на стратегията Европа 2020. И последна забележка по техническите аспекти. И преди сме го казвали. Промени в текстовете е, носят голям риск, така иначе ние ще се опитаме да нанесем някои изменения относно растежа, конкурентността и социалните проблеми. Но така иначе докладът е добър. Thank you. Uh, we have four more... Благодаря ви. Имаме още четирима желаящи да се изкажат. Бих искала да ви помоля да бъдете изключително кратки защото наистина изостанахме. Прекалено. Което ми напомня, че най-вероятно трябва да ограничим времето за изказване. Защото в противен случай не можем да предвиждаме толкова натоварени дневни е, редове и да даваме думата на всички. Госпожа Смолкова. Благодаря, госпожо председател. Съгласна съм с вас. Ще се опитам да бъда кратка. Бих искала да благодаря за проучването, което ни беше представено. То е чудесно и ме кара да задам няколко въпроса, които най-вероятно и може би е най-удачно да задам днес след обед на госпожа комисаря Крето. Все пак бих искала да задам два въпроса и ще се радвам да получа отговор. Точка 7 в заключенията на доклада се казва, че е, не се наблюдава някакво сравнително упростяване. А ние трябва да направим всичко възможно, за да може кохезионните фондове и структурните фондове е, максимално да се опрости процедурата. Да питам се, е, може би някъде в проучването задълбочавате да този аспект, но аз нямах време да го прочета изцяло. Проблема с липсата на упростяване продължава да съществува. Имаме прекалено много бюрокрация. Какво се е случило, че упростяването не е дало резултат? Това е изключително важно за крайните бенефициенти. Доколкото виждам, вие сте работили с 11 държави членки. Това е доста нерелевантна мостра, ако мога така да се изразя. Откъде получихте информация? От регионално, от национално равнище? С кого комуникирахте? Може би вашите заключения са пряко свързани с отговорите. Аз съм от Словакия, а Словакия ще поеме председателството през следващата година – и словашкото председателство ще трябва да се справи с процедурата по упростяване на политиката на сближаване. Вашия отговор ще ми бъде полезен. На следващо място принципа на партньорство в рамките на следващия програмен период. Той е изключително важен с оглед планирането. Чрез този принцип се премахва риска от корупция и се увеличава прозрачността. А, може би е добре да излезем с доклад по собствена инициатива по темата. Благодаря. Благодаря, господин Омаже. Благодаря, госпожо председател. Изключително интересна дискусия водим тази сутрин. И дискусията по доклада на господин Руаш е пряко свързана с дискусията, която водихме тази сутрин с конференцията на, на периферните региони. Първо, в шестия доклад за сближаването се посочва, че целите на сближаването е, съвсем не са постигнати и е, това забавяне се наблюдава от 2008 година. За разлика от гръцкия колега, аз няма да говоря толкова дълго, но ще цитирам шестия доклад за сближаването, в който се казва, че от кризата от 2008 година доходите на много от европейските граждани падат ръста на заетостта също намалява в много държавите членки, а нивото на безработицата никога не е било толкова високо през последните 20 години. Социалното изключване се превръща в тенденция, бедността също се разпространява навсякъде. Това води до различия на регионално равнище по отношение на заетостта и ръста на безработицата. На следващо място Оставаме с впечатлението, че регионалната политика днес се изкривява. Тя като че ли се насочва към нови цели. Цели, които няма да заличат различията в развитието и които няма да доведат до сближаването, което е разписано в договорите. И на трето място имаме някои опасения във връзка с периода след 2020 година. Да се върнем на стратегията Европа 2020. Казахме, че за програмния период 2014-2020 година че пътната карта на регионите е стратегията Европа 2020. И казахме на регионите, гледайте стратегия Европа 2020, задайте си цели и гледайте да ги изпълните. Само дето изобщо не включихме макроекономическите фактори, както и факторите, свързани с политиките прилагани на национално равнище. Не отчетохме националния контекст, европейския контекст, международния контекст. Всички тези фактори възпрепятстват регионите да постигнат целите си. Смятам, че ние решихме да подкрепим регионалната политика на базата на стратегия Европа 2020. Съвсем прям съм с вас. Е, решихме да го подкрепим, да подкрепим тази стратегия, за да не затъне тя, както затъна и Лисабонската стратегия. Тя се провали. И това е действителността. И на последно място. В стратегията Европа 2020, по мое мнение, не се отчита в достатъчна степен местното жилищно настаняване, което означава, че в много от регионите не индустрията, не инвестициите водят до високо добавена стойност. Да, те са необходими, но не те имат най-голямо значение по отношение на заетостта. В много региони първия работодател си остават болничните заведения, втория работодател местните общности и третия работодател много често са търговските центрове. Това се случва в много европейски региони, които а, изостават в развитието си. И според мен това трябва да бъде отразено в доклада. Благодаря. Благодаря, господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да се впиша в двете минути които ни отпуснахте. Благодаря на господин Руаш. Неговият доклад е отличен. А що се отнася до дискусията по точка 14, бих искал да кажа, че според мен господин Руаш е прав, като използва тази формулировка. Необходимо е да се вземат предвид регионалните цели в светлината на стратегия Европа 2020. Така че аз съм на по-различно мнение от това, което изказаха колегите. На следващо място. Европейската комисия трябва да предостави данни относно ролята на местните власти. Тези данни са ни необходими, за да може в рамките на средносрочния преглед да се базираме на решенията на местните власти. Целият анализ трябва да почива на оценката на ситуацията, направена от местните власти. В края на своето изказване господин Наруаш запита, е, че стои въпроса какво ще правим след 2020 година. Затова смятам, че доклада може да бъде допълнен с текста в края на своето изявление, а именно точка 19 и точка 20, които просто трябва да бъдат допълнени с обяснителната бележка, която ни представи докладчик. Доколкото разбирам, тази дискусия е а, тясно свързана с предишната точка от дневния ред, проучването на господин Бахтлер и господин К. В това проучване се казва, че е необходима по-добра координация. Доколкото разбирам, вината е на подхода използван от Европейската комисия. Аз не съм съдия и не мога да кажа кой е прав и кой е крив, но според мен можем да вземем отношение за координацията. Нека да чуем и гласа на регионите. Нека да се получим от опита на тези региони, които са движеща сила в това отношение. Това беше първото нещо, което исках да кажа. И на второ място, във връзка с проучването. А, в него се казва, че принципа на партньорство в голяма степен е бил спазен. Цитирам ви текста, който е използван в документа. Какво означава това? че са установени някои недостатъци и недостатъчно прилагане на принципа на партньорство, така ли? следващия урок. Няма да коментирам по доклада, а просто размисъл как да продължим. Сега имаме доклада по собствена инициатива и сега е момента да мислим за стратегията Европа 2020. Но Комисията по заедост прави същото. И ние не сме си разменили становищата. Напълно налудничаво е във всеки момент да финализираме работата си и да влезем и ние и те в пленална зала с напълно некоординирани доклади. Това не води до повече сплотеност или е, кохезия. Та, а, сега ще има едно голямо изслушване на Комисията по заето за е, бъдещето на стратегия 2020 сега тук в парламента имаме право да правим това, което искаме, но не може ли е, председателят или някой нещо да направи, за да може е, дебата в е, пленарна зала да е координирана. Ние изготвихме този доклад, направихме съответни разходи за проучването и е, би следвало с нашите приятели от Комисията по заетост да е, действаме съгласувано. Не може, е, нека да направим така, че доклада ни да не приключи само с е, презентация от докладчика, две-три думи от тоя оня и край. Е, струва се да направим много повече. Е, нека да е, привлечем и другите комисии. В такъв смисъл се безпокоя за добрата ни работа. Да, и аз се безпокоя, казва председателката, защото изключително много време отделихме да повтаряме и да повтаряме едни и същи неща, без да слагаме ударението върху най-основното. И едно от е, нещата, което като заключение се очертава в проучването, е необходимостта от по-добра координация между комисиите в Европейския парламент. И това, което казвате, е именно в тази посока. Не можем да спрем други комисии да си вършат работата, но можем да се опитаме да се координираме по някакъв начин – и да създадем една взаимно допълваща се визия. Благодаря за предложението и сега давам думата. А, извинете, господин Маскор. Госпожо председател, уважаеми колеги, три коментара имам. Първо, тук се намираме в положение на избраници с еднакви права, еднаква тежест на гласа и когато е, някои е, колеги е, се изказват, те могат да говорят достатъчно дълго, други не. Трябва да има известно равновесие. Аз съм тук вече един месец е, стоя тук, защото искам да работя. Докладът е много важен, има съответните бележки. Сега правиме дискусия. Е, два доклада е, имаше изключително важни днес преди обед. Искахме да имаме дебат, но не можем да стигнем до това, до, до там. За мен това е много достойно за съжаление считам, че би следвало да имаме начин да има равновесие в изказванията. Поздравления за докладчика. Имала, имам възможност да подам изменения и виждам, че в параграфа за регионите, за най удалечените региони, вие по член 59 сте отразили е, факта, че ние имаме специфични особености и трудности за развитието. Това е много добре. Но бих искал, госпожо председател, да имаме ако е необходимо и малко повече за заседания, за да можем да направим съответната дискусия. Иначе се уморяваме, стресирани сме. Това не е добра начин на работа. Аз съм работил в Националния парламент 10 години и смятам, че трябва да се подърси някакъв начин да се подобри работата. Председателката, благодаря. Да, това е въпрос, на който всички трябва да си дадем отговор. Един от начините е да се ограничи времето за участие в дискусиите, защото само така може да се осъществи планиране и да се включат всички важни теми, така както се случи днес в дневния ред, защото тези теми са свързани една с друга и целта беше да направим една обща дискусия. А сега, в последните минути преди е, да прекрати след 5 минути устния превод, давам думата на госпожа Яра от Европейската комисия. А ще помоля авторите на проучването да отговорят в писмен вид на въпросите на депутатите. Ще продължим с сътрудничеството си, ще намерим начин да продължим и с дискусията, защото абсолютно нямаме време. Благодаря ви за разбирането. Госпожа Яра, заповядайте. От името на комисията си отбелязваме коментарите на доклада за политиката за кохезион, за сближаване и стратегия 2020. Ние работиме по тези теми, ще дадем предложенията до края на годината или в началото на следващата година и е, наблюденията на Европейския парламент в е, доклада на вашата комисия ще бъдат е, взети предвид от комисията. Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Господин Беркович, имате ли желание да вземете вие думата? Не ни остава време. Господин Руеш, за малко искате ли думата? Благодаря, няма да кажа много, само да упомена, че някои предложения още не са е, взети предвид, защото имаме ограничения в обема. Аз лично обобщавам тук и опита си е, като кмет 24 години в Португалия. Бил съм имам много голяма е, опит е, в политиката на местно ниво. Благодаря за всички предложения. Ще разгледаме всички изменения с много внимание и ще ги отчетем доколкото е възможно. Също съм съгласен с коментара на господин Нистелрой за това, че е добре да се координират различните подходи от различните комисии. Благодаря на всички и Аз лично бързам, защото днес трябва да се прибера в собствената си страна. Председателката, благодаря. Благодаря ви за дискусията. Аз поемам отговорността да вляза връзка с другите комисии, които работят по темата. Обедена съм, че ще намерим начин да подобрим съвместната си работа в бъдеще. И е, ви благодаря отново. Сега прекратяваме работата на нашата парламентарна комисия. Приключихме с точките от дневния ред за преди обеда. Сега ще продължи заседанието на координаторите при затворени врата без превод. Не сте ли съгласни? аз, както и господин Ван Рой, имаме е, ангажименти. Казахте, че ще приключиме в 12.30. Не можем да останем. Отложете срещата на координаторите за следобед. По кое време предлагате, пита председателката? Мисля, че можем да започнем с срещата на координаторите до, в пет и половина и е, дебата след гласуването да го ограничим. Определено смятам, че е, можем да го направим, но сега съжалявам, трябва да си тръгна. Да, госпожа Демато. Само... И аз съм съгласна с това да изслушаме госпожа Кресо и да направим е, заседание на координаторите. Добре, господин Руя, Да, да, аз няма да мога да присъствам, но е, ще напиша е, имейл на моите координатори и те ще ви представят моите становища. Аз лично се опитвам винаги да присъствам на заседанията на координаторите и се надявам да отчетете е, това, защото в този момент с промяната на часа няма да мога. Благодаря, като че ли е, всички са заети сега. Е, за това с ваше одобрение на координаторите ще огранича времето за участие в дискусии в предследобедното заседание и ще приключиме дискусията около 17.30 или може би 17.45 и ще продължим с заседанието на координаторите до 18.30. Благодаря и ще се видим отново в 3 часа.